So, good afternoon. Добър ден! Много се радвам да ви посрещна тук на нашето двудневно заседание, колеги, и поканени гости, и всички други присъстващи тук днес. Първо, искам да ви поясня дневния ред и графика на нашето заседание. Един час ще отделим на Турция от 3,5 до 4,5 и един час на затворите в Сирия и Ливан до 5,5 от 4,5 до 5,5. И после от 5,5 до 6,5 ще разглеждаме Казахстан. Две съобщения искам да направя. Първо за Сирия и Ливан. Сигурно си спомняте, че искахме да имаме съвместно изслушване за положението в затворите в Сирия, Ливан, Израел и Палестина. Опитахме се много да постигнем тази цел, но не успяхме да намерим оратори от Израел и Палестина, така че с ваше разрешение и в съответствие с нашето решение от предходното заседание, ще оставим темата за затворите в Израел и Палестина в едно друго заседание, когато успеем да го организираме. А за Казахстан искам да ви кажа, че първо посолството от Казахстан ни помоли да отложим изслушването поради факта, че днес и утре президента на Казахстан господин Назарбаев посещава европейските институции и той ще бъде тук в парламента утре, по времето, когато предвиждахме да има изслушване. И мога да ви кажа, че това беше пълно стечение на обстоятелствата, абсолютно случайно. Не, нямахме изобщо представа, че той ще бъде тук в същия ден. И е, ми се наложи да решаваме, тъй като дневния ни ред е твърде тежък, трябваше да решим все пак да не отлагаме и да изпратиме послание на Казахстан, че настоящото председателство и следващите um, uh, ще държи на стандартите на човешките права права. Но имаше и молба от президента на парламента Бузек той ще се срещне с президента на Зарбаев Томоро. Затова бяхме помолени да направим това изслушване днес, а не утре. Смятам, че това е едно така много цивилизовано решение и смятам, че и посолството на Казахстан бяха доволни от това решение. Uh, um, Та след uh, времето за въпроси, е, смятаме да разгледаме и е, доклада за човешките права. И след това, за утре става дума, и след това един час за темата на Тюрменистан и след това заседанието на разширеното бюро. Това е дневния ред, който ви предлагам. И сега ви моля, ако нямате възражения, да го приемем което изглежда, че ще стане. Сега няколко съобщения от председател. Наградата Сахаров, господин Париньос е избран тази година за носител на наградата Сахаров. Това се реши от председателския съвет на парламента миналия четвъртък. Церемонията ще се състои на 15 декември и звеното за човечески права и генерална дирекция комуникации подготвят вече церемонията с цел тя да има максимален отзвук. Смятаме да поканим един от спечелите наградата миналата година, господин Орлов. Но е, може би знаете, че господин Орлов в момента е съдебно преследван в, Русия и може би няма да може да напусне страната. Ние коментирахме този въпрос в една спешна резолюция миналата седмица. Така че нека да не забравяме в предходни случаи, когато наградата се даваше на жители от Куба, те имаха проблеми с пристигането тук. И макар, че господин Фариня в момента не е в затвора, остава все пак да да проверим дали той ще може да дойде или ще предпочита да изпрати някой да се изкаже от негово име. Президента също е, кани дамите в бяло, бивши е, носители на наградата от Куба, е, които спечелиха 2005, но от тогава до сега не са могли да дойдат да си я получат. Така че, щом имам информация по темата, аз ще ви я предоставя. Последно, което знам за господин Фариняс е, че се чувства много слаб, но заплашва отново с гладна стачка, ако не му позволят да пътува. Една дума по процедурата. Председателят бе помолен да потърси начин да се избегнат конфликти в председателския съвет, когато става дума за присъждането на наградата. И ние всички също, може би, може да помислим по тази тема. Когато говорих с няколко колеги от различни политически групи, като наблюдавам дебатите на заседанията, предлагам да изкажем предложението окончателното решение да се взема с тайно гласуване от всички депутати, ако е нужно не само на един кръг. Защото е, от разговорите с колегите ми стана ясно, че всички искат по-тясно да бъдат обвързани с вземането на това решение. Надявам се да обсъдим тази тема и помежду си. Та, това ми е предложението да потърсим един по, едно по-демократично и справедливо решение. Миналата седмица в пленарна зала бяха приети няколко важни резолюции и наши членове на нашата комисия много активно работиха Украина, Молдова, Зимбабве, Камбоджа, Русия. Това бяха темите. и преговорите относно новия регламент за Европейския инструмент за демократизация и човешки права тъкат в момента с съгласието на парламента, който миналата седмица одобри своята позиция, което всъщност означава, че парламента не се съгласява с позицията на съвета защото а, в финансови програми по принцип съвета не приема делегирани актове, а ние в парламента заставаме донодушно зад решението, че ние ще настояваме да има делегирани актове в, а, за решения, които покриват изпълне, а, изискванията на член 3, 319 от договора. Това е с цел да се запазят прерогативите на, на парламента. Госпожа Лохбилър работи от наше име по е, доклада и се надяваме, че е, преговорите ни с съвета в близките седмици ще бъдат успешни. Има ръководна група, която ще ги води и се Ще видим как ще успеем да наложим, според мен, напълно основателното становище на парламента. После е, създаването на Европейската служба за външна дейност. Миналата седмица парламента прие съответното законодателство и сега очакваме следващите стъпки. Искам да ви уведомя, че получих уверенията на барона Есаштън, че по отношение на човешките права все още не е взето решение там и няма да бъде взето такова без да бъдем уведомени. Така че е, имаме нейната уверение, че този аспект човешки права ще бъде включен на всички нива и ще има отдел за това на най-високо ниво с стратегически отговорности. Така че, е, сигурно сте видяли, е, че има заседание на Комисията за външни работи сряда 3 часа, където върховният представител ще изложи ред е, въпроси, политически въпроси, сега, може би там не е случая да се дискутира структурата, но аз няма да пропусна да и напомня, може би с писмо, което да следва изцяло решенията, които сме взели тук. И нека ви кажа, че тази седмица в четвъртък от името на всички нас подкомисията е, е поканена на заседание, което е част от е, процеса за прегледа на стратегията на Европейския съюз за човешки права. Така че в е, разширения състав на бюрото ще обсъдим тази тема. Това е един много удачен повод за нас да формулираме някои идеи относно този дебат и е, темата за тъшетата по човешки права в страните членки и така нататък. Така че, колеги, сега е, ви разведох. Сигурно сте изненадани от е, разкритията на Wikileaks е, относ, относно измъчванията е, и замъченията мъченията в Ирак. Специалният докладчик на ООН е за измъчванията е по е казал, че това е против конвенцията и очевидно подкопават е, усилията на щатите и на Европа до известна степен за е, насърчаване на каузата на човешките права. Така че трябва да внимаваме какво се случва. Знаете, че ще има среща на трансатлантическия диалог на законодателите в Сан-Франциско, където част от нашите представители ще участват и ще бъде много удачно в този случай да покажем, че ние имаме ангажимент да работим с представителите на Американския сенат по темата за човешки права, така както го дискутирахме в Вашингтон през май. Още няколко бележки имам. Заместник министъра на външните е, работи на Виетнам искаше да проведем видеоконференция с мен от името на подкомисията за човешки права и от името на господин Робърт Гебълс от делегацията на Санте бяха в Брюксел, ние бяхме в Страсбург и много полезно проведохме контакт, видеоконтакт за един час с делегацията от Виетнам. И причината за тази търсен обмен на мнения беше е, споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и Виетнам. Така че ние приветствахме подписването на това споразумение или поне е, казахме, че се радваме и споделихме нашата загриженост от ситуацията за човешките права. Например, изтъкнах пред заместник министъра, че сме приели резолюция за положението в е, е Виетнам миналата година ноември, където изразихме голяма загриженост за положението на религиозните младсинства – също споменах много дългите присъди за блогъри, също за преследванията на религиозни общности, на юристи и последователите на будизма. Така че смятам, че обменихме в разумен порядък мнение и се надявам, че министър разбира, че Европейския парламент в момента има пълни права да каже да или не на международните споразумения. И се надявам, че е, трябва да си помислим и ние добре какво означава това за нашата комисия, когато се сключват в бъдеще подобни споразумения. Освен това, нека да кажа, че считам, че министър разбра, че ни очакваме от него по-положителни сигнали по отношение на ситуацията с човешките права. Нобеловата награда за мир. Колеги, там имам да ви кажа, че е, нашата делегация в Пекин е, беше искаше да представи поздравленията от името на господин Барозо директно на жената на господин Люксио, но когато е, един виж дипломат отиде в неговата къща, в, в, в придружен от други дипломати. Не, не им беше предоставен достъп. Жената всъщност е в домашен затвор и няма, ни се дава достъп до телефон. А, носителя на наградата е в затвора в рамките на 11 годишната си присъда за подкопливане на държавната власт. И нашата върховна представителка госпожа Аштън е, подкани преста да реагира по този случай и също така се изказа непосредствено за освобождаването на Люксиал, а също така и против а, е, а, е, домашния арест на жена му. И последно съобщение за Уганда, за едно огромно смайване, един от големите вестници, наречени Rolling Stones в Уганда – публикува адреси и снимки на 100 хомосексуалисти с призовки към гражданите да ги издират и да ги обесят. Точно така казано. И от наше име мога да ви уверя, че ще осъдим това най- енергично и ще настоим да се търси сигурността на тези хора. Също така уведомя, ще искам от баронес Аштан и представителите на страните членки да се изкажат против е, тази акт на нетолерантност и да се иска спазването на основните права. Аз сигурно си спомняте, че ние приехме резолюция за против проекто закон против хомосексуалността в Уганда миналата година и е, вероятно поради международен натиск този закон не бе прият, но очевидно ние трябва да продължим да следим ситуацията, за да видим на къде върват нещата. Така, с това приключвам с съобщенията на председателя и сега минаваме към трета точка, която е публично изслушване по темата права на човека в Турция връзка с доклада на комисията от 9 ноември 2010. Това е редовното годишно изслушване в нашата подкомисия и ще се опитаме да представим общо ситуацията на човешките права в страната. Като част от опита, опита на Турция да спази е, критериите за присъединяване. В момента се провеждат преговори вече 6-та година, малко повече от 5 години с Турция за присъединяване и е в интерес и на Европа и на турската народ да следят какво се случва с човешките права в страната. Темата, която разглеждаме е позната на всички. Свобода на изявленията, свобода на, мени, е, мнение, на средства за масова информация, на религия, култура, на етническите младсинства и е, лошо отношение при задържане в полицията. Нека да ви припомня, че имаше едно много важно решение от 2010 година по случай за измъчване в закона и 11 души, които са измъчвали един задържан турски граждан, са получили тежки присъди. Това е една следваща стъпка в борбата с безнаказаността, която ние приветстваме. И се надяваме, че ще има и други такива общата картина е доста смесена и далеч не е ясна. Все още има много преследвания на журналисти, писатели за свободното изразяване на техните мнения. Искам тук да спомена случая на Дупан, който на 10 август 2010 година е арестуван на летището, когато е бил на път да посети баща си, болен, под претекст, че е бил е, ангажиран, че е участвал в е, обир от 1998 година. Но е, според мен съвсем ясно е, че това преследване е мотивирано е, от е, неговата борба за е, признаването на е, избиването на арменци за геноцид в Турция миналия век. Така че ние ще продължим да следим този случай и други подобни отблизо. И сега искам да ви кажа, че за мен е удоволствие да ви представя ораторите в нашия дебат, господин Андрю Гарден Гарнер, представител на Amnesty International, за който прави проучване на Турция и госпожа Холио Штерси, която е също консултант по Фундацията на човешки права за Турция. Тя се занимава с съдебните случаи за възражения по съвест. Също имаме представители на Генерална дирекция разширяване. Да, виждам къде е наш госпожа Алехандра Касхрания. Това е нашия гост. И добре е дошъл на господин посланника на постоянната делегация на Турция в Европейския съюз. Добре е дошъл при нас господин посланник също и двама наши колеги, които са ключови в нашите отношения с Търци, госпожа Елен Флотер, която председателства смесената делегация и госпожа Алмар Брайтен, която е докладчик на парламента за Турция. Надявам се, че ще я видим тук. Първо, ще е, изслушаме едно представяне по темата. 10 минути. Трябва да ви кажа, че ще бъда доста безмилостна, ако прескочите времето си. И давам думата сега на Андрю Гарднер от Amnesty International. Благодаря ви. Искам да направя някои забележки по общо положение на правата на човека в Турция. Има много въпроси. Както госпожа председателката каза, въпреки измененията в законите и въпреки, че практиката се подобрява, все пак е, продължават е, да се извършват сериозни нарушения на човешките права в Турция. Едновременно с това обаче, като че ли програмата за промяна в законодателството може така да дава надежди за подобрение в близко бъдеще. Ако погледнем последните изменения в Конституцията, които бяха прияти през септември, можем да допуснем, че съществува възможност за правна реформа и за подобрение на човешките права. Политическата воля е на лице, обаче едновременно с това виждаме, че реформите трябва да бъдат по-дръзки и е, в крайна сметка да доведят до по-ефективна промяна в спазването на човешките права. Ако говорим за измъчванията и въобще за лошото отношение е, към хората в Турция, е, виждаме е, в Amnesty International непрекъснато получаваме твърдения, на които може да се вярва за измъчвания в затвори, в полицейски арест и защо на официални места, но и извън официалните места при задържане, при е, трансфер към е, полицейските участъци или при превозване към затвор или по време на демонстрации. И е, трябва да се занимаем с този въпрос, е, плюс лошото отношение е, към е, лица, които се намират на официални места. Важен друг въпрос е въпроса за безнаказаността, за измъчвания и изобщо за други форми на лошо отношение. Те заслужават много по-сериозно отношение от това, което се прави сега, защото правителството говори, че ще има нулева е, търпимост към е, не, безнаказаността. Безнаукаността е обект на внимание и на Комисията по човешки права в ООН. Следващия месец тя ще се занимава с положението на човешките права в Турция. Има специално изслушване за Турция. Има и някои положителни факти. Например, е, е, съдебното решение, е, което беше взето след смъртта на задържан в полицейски арест през август 2008 година. И за първ път полицаи са осъдени за това, че са причинили смърт при измъчвания. Това е съдебно решение, което е положителен факт, но остава изключение. Като цяло при е, никога е, няма разследване по твърдения за държавни служители, които са измъчвали някого. И заради това трябва да говорим и по много други конкретни случаи, които е, е, е, за съжаление остават общ случай, а не изключение, като този, който посочих. Друго, за което говорим, е, е за, младеж, за един младеж, който с изстрел е бил парализиран през 2007 година при престрелка с полицията, но разследването търпи много неизправности, няма никакви доказателства. Освен това, на местопрестъплението не е направено разследване както подобава е, и обикновено има обвинения срещу потерпевшите. Е, делото продължава е, след 3 години без никакви заключения. И всъщност лицето, което е, е било ранено, ще лежи може би повече време в затвора, отколкото полицая, който всъщност е предизвикал парализа на потерпевшия. Друг случай в югоизточната част на Турция лице, което се казва Ичин, който е починал в арест миналата година и разследването по инцидента е, стига до заключенията, че няма може да се повдигне никакво обвинение срещу държавните служители и се е, пренебрегват е, очевидните доказателства е, за тежки рани в главата и по тялото, но няма обвинителен акт и няма е, никакво решение срещу извършителите. Освен това има и деца, които са е, изправени пред съд по твърдения за терористични действия, защото са участвали в демонстрация. В момента има правни промени, защото е, това са деца и те не могат да бъдат съдени по е, е, е обвинения в е, терористични действия. И е, децата са твърдяли, че са измъчвани, но разбира се, няма никакво разследване. Отново наблюдаваме безнаказаност за е, мъчения. Е, и е, примера с децата казва, посочва, че те е, са съдени след като са били временно задържани месеци наред. Е, остава и въпроса за рехабилитирането им след като бъдат освободени от затвора, е, за тяхната реабилитация след като бъдат освободени от затвора, на този въпрос турските власти точно не се спират. Говорим и на свободата на словото. Виждаме, че хората стават по-смели, много по-често говорят открито за положението на арменците, например, в Турция или за минали събития, за събитията свързани с миналото. Освен това има и повече дела срещу журналисти, писатели, за това, че те изказват мнението си, особено по въпроса за кюрдите. И повече дела а, са заведени и все по-често в обвинения срещу терористични действия, защото просто хората могат да бъдат осъдени по-лесно по подобни обвинения. Едновременно с това има така един демократично, демократично отваряне. Хората, които изразяват някакво мнение по тази тема, обикновено бъдат, биват подвеждани под отговорност за углавни престъпления, което, за престъпления от общ характер, което означава, че е, се поставя под въпрос същинската демократи, демократизиране. Колкото до бежанците, търсещите убежище, също има възможност да се подобри положението. В момента е, режима за временно задържане, задържането под стража, се разглежда от Европейския съд е, за правата на човека. Положението не се променя. Е, условията за задържане продължават да бъдат ужасни. Независимо от това, в момента в парламента се обсъжда проекто закон за убежището. И това е много важен закон, защото може да се подобри положението на беженците и на търсещите убежище. Но за да се прилага то е ефективно, трябва да има широко допитване до гражданското общество и е, да се е, гласува бързо от парламента и да влезе в сила като закон. Но ние се страхуваме, че може би няма да има достатъчно широко допитване до гражданското общество. Колкото до положението до е, тези, които възразяват по съвест, е, е, да, ние виждаме, че правото на възражение по съвест се отрича напълно, въпреки че има задължение да се гарантира това право. И има много документи. Личи, че е, хората, които отказват е, да изпълнят военната си служба по съображение на съвестта им, обикновено е, биват затваряни в военни арести а освен това и лица, е, които упражняват правото на възражение по съвест, е, не бъдат съдени еднократно, а многократно биват е, задържани и съдени по едно и също обвинение. Така че в края на краищата има а, нарушение на член а, трети от а, а, решение на Европейския съд за правата на човека от 2006 година, по силата на това решение е, Гърция, е, Турция трябва да промени законодателството си и вече възражението по възраст да не се разглежда като, като закононарушение. За сега това не се прилага. В момента се обсъжда нов закон за наборната е, военна служба в Турция. Сега за сега обаче проекто закона не се обсъжда и това е разочароващо. Говорим сега и за свободата на словото. Тези, които възразяват по съвест и техните поддържници, открито настояват за това право, но много често биват съдени е, по член 3. Е, е, всъщност хората, които отказват да изпълнят военната си служба, не трябва да бъдат съдени хората, които открито подкрепят правото на възражение по съвест, в край на краищата обикновено биват съдени и осъдени в край на краищата. По отношение на възражението по съвест, въпросът е чест. Има лице Анан Совест, който е задържан през август тази година и неговия произволен арест продължава от август до сега. Е, просто защото е отказал да изпълни военната си служба е, по съображение за съвест. По възражение за съвест. Трябва да признаем, че се променят законите. Положението е, на човешките права в Турция ще се подобри. Ако погледнем, например, Конституцията и последните промени, които са внесени в нея, ние можем просто да очакваме доколко ще се прилагат те. Има много силна разпоредба по член 90 който твърди, е, че в случай, когато има противоречие между национално и международно право по правата на човека, тогава се отдава върховенство на международното право. Е, това е вписано в Конституцията, обаче не се прилага от съдилищата, особено при случаите на възражения по съвест. Е, предлагат се и е, други мерки, например за национални механизми за е, спазване на човешка на правата. Например, е, е, предвиждат се съдилища, които не се прилагат. Опционалният протокол срещу мъченията е ратифициран, е, е, е приятно не се ратифицира до сега. Така че ще спра до тук. Все още ще трябва да се извиня, още когато вие е, се изказвахте в, на нашето заседание миналия път, доста рязко ви прекъснах. За сега не исках така да ви прекъсвам, но все пак се налага. Благодаря, Андрю Гарнер. Сега а, е, Каня Юлия Ощеци. Заповядайте. Uh, thank you, Chair. Uh, I'm going to... Благодаря. Аз ще говоря за превръщането на престъпление на възражението по съвест в Турция и съответното законодателство и съдебна практика. Искам да съкратя максимално нещата. Надявам се, че ще успея. Конституцията защитава възражението по съвест, свобода на убежденията в Конституцията, член 25 има и свобода на изказа. Но в Конституцията не се предвиждат разпоредби за военната служба. И тя не се предвижда да е задължителна. Конституцията признава свободата на убежденията, но наказателният военен кодекс наказва отказ от военна служба, независимо от обстоятелствата. И когато хората отказват да изпълнят военната си служба по възражения по съвест, те се считат за войници и съответно подлежат на преследване от военен съд. Тези, които имат възражения по съвест, биват обвинявани за неизпълнение на задължения. Те са заплашени от затвор от 3 до месеца до 2 години. И по тези разпоредби се създава един затворен кръг на наказания, защото може да бъде преследвано това отказване неколкократно. Не и има случая с Булду, който е Яхова, свидетел на Яхова и всъщност е бил съден четири пъти за е, неподчинение между 2005 и 2006 година. Съдилищата не разглеждат реалните мотивации на тези, които възразяват по съвест и е, твърдят, че това са опити да се избегне военната служба и опити за подстрекаване на другите войници. Подобни лица са заплашени с затвор между 5 и 10 години. Те също могат да бъдат предмет на наказателни или дисциплинарни процедури. И там се изтъкват и много отежняващи вината обстоятелства, паралелно с идеята за неподчинение – тези преследвания преследват неподчинение и в армията, и в законите. Те включват забрана за получаване и изпращане на писма, телефонни разговори и също затвора в карцер. Между 2006-2007 година Халил Савда е затворен в килия за 42 дена, защото е отказал да обръсне брадата си, да носи униформа, униформа и други изисквания на армията. Възразителите по съвест рискуват да бъдат измъчвани и малтретирани в директните отношения с тях, защото те биват унижавани, физически измъчвани и не им се дава възможност да, да живеят живота си така, както го водят другите затворници защото се смята, че тези актове трябва да бъдат потискани в е, името на военната дисциплина. Всички тези действия са ясно нарушаване на забраната за измъчване и малтретиране. Е, Мурат Юлке, Мехмед Бал, Мехмед Тархан, Халил Савда, Енвер Айдемир – Това са примери за възразители по съвест, които са били а, измъчвани и също подлежат на а, дискриминиране. Също възразителите по съвест биват а, осъждани за това, че споделят с други своите убеждения. Твърди се, че когато те правят декларации и излагат своята персонална мотивация, по този начин те е, карат обществеността да се отдръпва от военната служба. Лица, които правят подобни декларации, са преследвани по член 318 от Турския наказателен кодекс и наказанието е затвор до 3 години. А тази присъда се удължава, ако декларациите се излъчат по радиото или се публикуват. Също, ако лица съобщават за възразители по съвест, те също могат да бъдат съдени. Един журналист е получил присъда 21 години за нарушаване на член 318 7 пъти, като е публикувал в един ежедневник – серия статии за правото да, на възражение по съвест. И въпросът е дали националното законодателство дава възможност да се преодолеят тези проблеми. Както казах по-горе, е, обещаващо е, че Конституцията не съдържа ограничения за възраженията по съвест. Но съдилищата и политическите власти до този момент акцентират само по, на член 4 на Европейската конвенция за човешки права, която дава право на страните да организират е, военната си служба. Но член 4 се отнася главно до темата за робство и насилствен труд и разглежда възраженията по съвест само в този контекст. Съда... Съвета на Европа е взел решения, които излизат извън обсега на този член – и иска от страните членки да се съобразяват с тях. Освен това, член 18 от Конвенцията на ООН за граждански права, ратифицирана от Турция от 2003 година, признава правото да се отказва военна служба по морални убеждения. Така че възражението по съвест трябва да се признае като основно право както с оглед на международните договори и с оглед на турската конституция. Основният проблем е, че военния закон и неговия член един са в противоречие с Конституцията. Това е за задължителната военна служба. И член 45 от наказателния военен кодекс, който криминализира възражението по съвест, също е противоконституционен. И а, след като се отказва правото на възражение по съвест и след като няма закони, които да подкрепят дейността на възразителите по съвест, последните се сблъскват непрекъснато с съдебни преследвания, както каза колегата тук. Законодателя казва, че в е, различни е, етапи на процеса на набиране на донаборници е, хората могат да нарушат, да извършат различни престъпления по различни мотиви, когато изразяват въздържение по съвест. Тоест, общо решението е да се откаже да се изпълнява военна служба – и в такъв смисъл законните разпоредби, според които се преследват възразителите по съвест, не съответстват на действията на съда. Защото всъщност възраженията по съвест нямат различна мотивация, не могат да се класифицират като дезертиране или неподчинение – Общо взето може да се каже, че това е едно общо решение да не да се откаже да се извършва военна служба по убеждения. Този дебат се разглежда и в турския наказателен кодекс. Като част от това какво наказание се налага за престъпление, извършено нееднократно. Според този член, в случая с Осман Моратил Ке, който е бил наказан нееднократно, работната група на ООН е заключила, че има нарушение на принципа, че за едно престъпление не се съди повече от един път – като е бил, когато е бил разглеждан случая с молбата на Осман Илке, Европейския съд за човешки права е решил, че е, многократните преследвания на лицето и натрупването на присъдата в резултат на тези съдебни преследвания и съответното затваряне в затвора е било непропорционално с е, целта, която е да го накарат да мине през военна служба. И че тези репресии са по-скоро били насочени срещу неговата личност, да му се внуши е, страх е, и да го накара да се чувства уязвим, да бъде унизен и да се щупи е, воля, наруши волята му. И също така се, има решение, че лицето е пострадало в, е, и по този начин е нарушен член 3 от конвенцията. Решенията на работната група и на Европейския съд за човешки права имат важни последици. Хората, които мина, се преследват по, за своите обещения, трябва да бъдат преследвани в спазване на принципа да не бъдат съдени повече от един път за едно престъпление. Също така се обсъжда и въпроса за решението в случая с Юлке, като съвета на Европа иска от правителството на Турция да вземе конкретни мерки за, поправ... за справяне с отрицателните последици на нарушенията на този принцип и също така да се вземат общи мерки, е, за да се направи така, че да се спазват решенията на Европейския съд за човешки права по отношение на възразителите по съвест. Председателката прекъсва, говорещия казва, че е последен параграф чете. Е, Турското правителство информира комисията, че се предвижда закон в това отношение, изпратен вече на кабинета на премиера но в Министерството на външните работи не се предоставя информация какво става с този закон, като казва, че информацията е поверителна. Подобен закон от 2007 година не се е появява. И заключението е, че проектозаконът трябва да се появи и трябва да бъде прият и в него трябва да се признава възражението по съвест като човешко право. Благодаря ми много е, за това правно становище. Отново съжалявам, че ви пришпорих. Темата е важна, но все пак е, трябва да разберете, че е, всичко беше много добре обосновано. господин Гарднер също беше прекъснат и щеше да бъде несправедливо спрямо него. Така, виждам, че госпожа Александър Хискран от е, Европейската комисия е тук, директор от Генерална дирекция Разширение. Е, за мен е истинско удоволствие да бъда тук и да мога да говоря пред е, тази важна комисия. Първо е, да кажа каква е ролята на комисията при разглеждането на спазването на човешките права в Турция. От вашата подкомисия и от други комисии чувам, е, чуваме индивидуални е, въпроси за нарушението на човешките права в Турция и искат да кажем е, какво е, решение може да се намери на този проблем. Искам да изясня сега каква е ролята на комисията, какво можем да направим и какво не можем да направим и основно какво най-вече можем да направим в е, законовата рамка, в която работим. Ако се върнем към Хелзинки 1999 година, Турция беше държава е, кандидат и 1998 е, година беше изготвен първия доклад на комисията по копенхагските критерии. Турция не отговори тогава на политическите критерии и съответно беше изключена от е, начало на предпресъединителни преговори. От тогава, от 1998 година насам, ние продължаваме да публикуваме такива доклади. През декември 2004 година Европейския съюз реши да започне предприсъединителни преговори с Турция е, и през октомври 2005 година започнах е, преговорите като решението за започване на тези преговори се основаваше на преценката, че Турция в достатъчно степен отговаря на политическите критерии, демокрация, човешки права и така нататък. От 2005 до 2009 година се смята, че Турция продължава в достатъчна степен да е, спазва критериите. От началото на преговорите ние продължаваме да наблюдаваме Турция за спазването на политическите критерии. Е, човешките права е, са глава 23 от е, предприсъединителните преговори. Тя включва основните права, но все още не е отворена с Турция. Комисията предложи своя годишен доклад на съвета. И сега доклада е в съвета, защото трябва да има единодушие за започване на преговорите, а в съвета такова единодушие все още не е постигнато. Ние продължаваме да наблюдаваме въпросите за човешките права. Е, основният инструмент е годишният доклад за напредъка, работа на вашата подкомисия, е, делегациите за присъединяване между Европейския съюз и Турция и е, така или иначе, е, глава 23 по човешките права не е отворена. Сега, е, ние наблюдаваме състоянието в Турция по силата на член 86 където се казва, че човешките права се наблюдават по силата на Европейската конвенция за основните права на човека и проистича от конституционната традиция на държавите членки. Това са основните принципи, възоснова на които се осъществява наблюдението. Ние проверяваме не само наличието на правна рамка, но и правната практика. А, а понякога тя не се вписва в правната рамка. Аз а, а, знам, че има много документи, но не знам доколко се прилагат свободата на сдружаване. Правната рамка отговаря на европейските стандарти. Примерно, но свободата на сдружаване на хомосексуалисти и лесбийки не се спазва. И прави се списък на случаи, при които става ясно, във всички случаи, че основните, е, че основните права на човека всъщност е, се основават на конкретни индивидуални случаи. Така че работата на нашата е, комисия е важна, защото ние научаваме за конкретни случаи и нашите заключения е, се довежда до знанието на турските власти. Ние сме в редовни контакти с тях на всички нива. Освен това, отпускаме и финансова подкрепа на политически е, органи в Турция и им помагаме да разберат е, най-добрите практики и как те се прилагат е, в Турция, свобода на сдружение, свободата на изказ и така нататък. Ние оказахме и широка подкрепа на е, организациите на гражданското общество. Е, те получават около 3 милиона годишно от европейски фондове в подкрепа на дейността им и за разширение на мрежата е, е, с която разполагат. Е, сега, доколко в момента се спазват човешките права, от 12 години наблюдаваме спазването на човешките права и в края на краищата заключенията са отразени в ежегодните доклади. Докато се готвих за сегашната среща, аз прочетох всички доклади от 1998 година и в частност раздела за човешките права. И е, за 2009 година съвсем скоро ще бъде обнародван доклада, но от 1998 година до сега виждаме, че е осъществен значителен напредък, но още много неща трябва да бъдат направени. Например, до 2003 година в нашия годишен доклад е, е, продължаваме да виждаме, че има наказателно преследване е, има смъртно наказание. И, е, и можем да кажем, че все пак е, смъртното наказание в крайна сметка е отменено през 2004 година. Сега правната рамка в Турция не регулира адекватно въпроса за възражението по съвест. Тези, които отказват да изпълнят военната си служба по съображения по съвест или по религиозни съображения, редовно е, е, и е, просто безкрайно е, биват наказвани. И е, в решението си от 2006 година е, се е, казва, че е нарушен член 3 от Европейската конвенция за правата на човека. Това са унижения. Но обаче Турция не изпълнява своите задължения, за да изпълни това решение на Европейски съд. И ние продължаваме да наблюдаваме въпроса в диалога ни с турските власти. 1998 година е, ние изготвихме е, годишния си доклад е, за повтарящи се случаи на мъчения и на извънсъдебни екзекуции и че те се повтарят системно нещата са се променили и ние виждаме, че има опити за спазване на правните разпоредби за, за избягване на измъчванията. Независимо от това обаче, е, практиката е, не го спазва напълно. По свободата на словото, преди 12 години ние писахме, е, че има изключително тълкуване и на Конституцията, и на правни разпоредби и много често избрани политици, журналисти, писатели, синдикалисти или е, деятели на неправителствени организации са съдени за е, е, публикации или обществено изказани мнения нея. и, е, но от тогава до сега нещата са се променили и по е, член 305 е, първи от доклада за човешките права се е променил и мисля, че има действително подобрение и е, по този чувствителен въпрос. Независимо от това обаче, турския закон не гарантира в достатъчна степен свободата на словото. журналистите продължават да бъдат съдени за така наречени е, нарушения на принципа на е, поверителността и е, делата продължават, макар и информацията, която те да публикуват, вече да е обществено достояние. Примерно, ако се пише на кюрдски язик или се третира въпроса за кюрдите, нараства и печата е, се е, самоцензурира, когато е, трябва да когато трябва да се пише по тези въпроси. И е, е, Турция е на 138 място по свободата на словото. Е, е, всъщност е, това се дължи на това, че има все повече и повече наказателни дела и все повече наказателни присъди срещу журналисти. По свободата на вероисповеданията, е, когато отидохме в монастир, в арменска църква, ние виждаме, че трябва да се полагат усилия. Закона 2008 година беше значителна правна стъпка, е, която е, говори за възстановяване на собствеността е, на фундации, които са съществували в Турция, обаче всичко това се прилага с известно закъснение. Е, но религиозните общности не са правен субект е, и е, те е, все и всъщност е, направените от тях постъпки все още не са довели до резултат. По човешките права, 1998 година писахме, че няма специфични разпоредби е, срещу жени, които са пред наказателен съд. А сега, когато говорим за правата на жените, виждаме, че те са застрашени от скорошните промени в Конституцията, но все пак трябва да се направят усилия за тяхното прилагане, а домашното насилие продължава да представлява проблем. И сега почти стигам до края. Ако е, трябва да се промени закона за борба срещу тероризма, за да се спазват основните човешки права на ня... имаше, имаше е, правни промени, които създадоха надежди, но все пак не се прилага достатъчно. Нещата са се променили, разбира се, в положителна посока през последните 12 години. 2005 година започнаха предприсъединителните преговори, но все пак е, ние знаем и Турция знае, че още много неща трябва да се проверят, индивидуалните случаи, за които ни се говори, тук в парламента и от неправителствени организации са свидетелство за е, редовен неуспех за спазване на критериите, които са отразени в нашите доклади. Турция трябва да продължи да работи, за да спазва изцяло политическите критерии, за да се утвърди демокрацията възоснова на върховенството на закона и спазването на човешките права. При новата конституция и нейните промени, според нас това е добро начало – но е, това е един безкраен процес на демократични реформи. Трябва реформата действително да приключи и ние очакваме това. Дами и господа, е, завършвам е, с това, че на 9 ноември комисията ще обнародва своя доклад за 2010 година и той ще бъде е, представен на вашата комисия. Благодаря. Много полезна и интересна гледна точка ни дадохте от преглед от 12 години, това, което е постигнато и което остава да бъде постигнато. Сега давам думата на господин посланника на постоянната делегация на Турция, максимум 10 години. Очакваме ви, господин посланник, да чуем вашите реакции. Благодаря. За мен е голяма чест да бъда тук и да споделя нашето мнение за процеса на реформата в е, Турция и особено последните събития от последните 11 е, месеца, когато последно се видяхме с вас. Много се радвам, че ми давате тази възможност, защото Европейския парламент е важна институция по принцип и за отношенията с Турция също. Първо няколко основни момента от реформата в Турция и основните изтъпки. Политическата реформа за защита на човешките права се провежда във всички области демокрация и върховенство на закона, защото това е една от основните изисквания за присъединяване и стратегически приоритет на Турция. А също така това изпълнява и очакванията на гражданството в Турция за по-добра демокрация и по изпазване на човешките права. Ние преследваме един постоянен процес на изменение на Конституцията и законодателството, наказателния граждански кодекс в рамките на е, борбата с тероризма също така. Като част от този процес, едно от най-важните изменения на Конституцията е свързан с член 19. Той е изменен от 2004 година в смисъл, че международните споразумения имат върховенство над разпоредбите на националните закони при нарушаване на човешките права, особено свързани с свободата на словото. И от тогава броя на съдебните преследвания за такива казуси е намалял много. Също така се подобрява и ситуация, положението на немесулманските фундации и техните дейности. И те всъщност получават и финансови подкрепления и други е, помощи. Също така политиката за нулева търпимост е, се провежда по отношение на е, измъчванията и лошото отношение, както казахте а, сега скоро по, приехме и е, изменен пакет от законодателство на свършност Конституцията, като той е подготвен в, с оглед на копенхагенските политически критерии. Повече от 20 члена от Конституцията бяха изменени на базата на, е, харт, на Европейската харта за човешки права решенията на Съда на човешките, за човешки права и други. С това се разширяват човешките права и основните свобода. това признават и много безпристрастни наблюдатели, включително Европейската комисия. Реформата включва и правото на позитивна, положителна дискриминация, като примерно отношение към жена и деца с физически или умствени увреждания, също конституционни гаранции за правата на децата, разширяване на правото за сдружаване, от премахване на ограниченията за пътуване, създаване на омбудсман, преглед за всички дисциплинарни решения на държавните чиновници, против държавните чиновници, право за обжалване на съдебни решения и реформа на Върховния съдебен съвет и съвета на прокурорите. И също предоставянето на конституционни гаранции срещу съдебни преследвания на цивилни лица от военни съдилища. Сега ще, в близките месеци се предвижда парламента като основен приоритет да търси прилагането на вече приятите закони. Също се предвижда създаването на институция национална за човешки права и съвет за борба с дискриминацията и за равенство. По правата на жените, това си остава приоритет, равнопоставеността на половете през законен конституционен принцип и нарушаването се наказва от наказателния кодекс. Жените са защитени от насилие, и изпълнението на, общ... на съвместната програма за защитаване на жените и децата от 2006-2009 година Министерството на вътрешните работи издаде циркулярно писмо, за да наложи използването на инициативите, които имат за цел да предотвратят насилието на жени и млади момичета. Религиозна свобода има циркулярно писмо на премиера, който потвърждава, че всички граждани от религиозните общности са част от турската нация и че защитата на правата на немюсулманските младсинства е не само законово изискване, но и от голямо значение да даде възможност на тези лица да се чувстват част от турската нация и държава на 15 август 2010 година за първ път от 1993 е, бе извършена религиозна церемония в е, манастир е, с присъствието на ортодокс, на православни християни. Също имаше служба в Арменска църква 2010 година ноември, която е отворена е, като музей и от 2007 година, сега за първ път е, от 95-та години в тази църква е, направ... е била изнесена религиозна служба в началото на този месец. Друг е, изменение са правата на децата. Има поправка в Закона за борба с тероризма, където се предвижда всички заподозряни лица на детска възраст да бъдат съдени от специален състав на съда и те не могат да бъдат разпитвани без присъствието на адвокат съдиите трябва да бъдат подкрепени от експерти по детска психология и е, заседанията на съда са затворени. Забранено е използването на белезници. Друг въпрос е, е използването на езици различни от турски или предавания на не, не на турски език по телевизия и по радиото на различни езици или диалекти, използвани от турските граждани. Това е от практика одобрена от Върховния съвет за радио и телевизия от 2009 година. И там се премахват всички ограничения относно подобни предавания. И на всички, които са подали заявление, е дадено разрешение да правят такива предавания. Освен това, 5 местни телевизии, 10 местни радио също са получили разрешение да имат програми на местния диалект. Преди да премина към темата за обучението, искам да коментирам и въпроса за възраженията по съвест, която тук бе повдигната като специална тема тук днес. И искам да изтъкна, че Европейския съд за човешки права е постановил, че възражението по съвест е право по Конвенцията за човешки права и съдът се е произнесъл, че Турция не изпълнява задълженията си по отношение на е, унизителното отношение към задържани. Но искам да подчертая, че е, в решението на съда на е, Европейския съд не се казва, че възражението по съвест е право. Тази, това решение се отчита от търското правителство, но все пак имайте предвид, че ни е ограничена възможността за маневри в тази област от закона за борба с тероризма. Също така искам да изтъкна, че приемането на законодателство е едно, а изпълнението друго нещо. И за нас е много важно да правим едното и другото, за това продължаваме да работим по много проекти за обучение на представители на, сигурността, на сигур... силите за сигурност в съдебната система. И още една дума, ако ми позволите, няколко коментара по въпроси, които не успях да засегна най-общо, ако мога да кажа, е, че има голямо подкрепа е, за конституционните промени и това показва, че турския народ е решен да върви в посока на повече демокрация и свобода, именно в, в споделяне на ценностите, които изповядва и Европейския съюз. И се надяваме, че в доклада за Турция Европейския парламент ще е готов да насърчи турския народ в неговия стремеж да се присъедини към Европейския съюз. Благодаря, господин посланник. Аз съм сигурна, че ние ще ви насърчаваме да продължавате. Посланието от Конституционния референдум е много положително и е, следващата седмица ние с моята политическа група се надявам да можем да продължим, да посетим Турция, за да обсъдим е, резултатите. Сега, е, преди да дадам думата на следващите изказващи се, е, ще дам думата на нашите основни членове. Е, сега ще дам е, думата е, на е, съпредседателя на смесения парламентарен парламентарен комитет. Е, може ли да дам по 5 минути на всеки, за да има време за въпросите? Въпросът е, че ако ви, отдам, е, ако ви дам повече време, няма да имаме време за дискусия. Мерси, мадам. Благодаря. Е, за пет минути не мога да кажа нов доклад за правата на човека, а по-скоро да кажа каква е цялата ситуация, как напредва демокрацията, правовата държава и как се спазват правата на човека, като това е свързано с по-политически въпроси, именно кюрския въпрос, новата конституция и е, дори е, направо преговорите между Европейски съюз и Турция. Искам само да ви кажа, че въпросът за правата на човека и демокрацията е потенциално конфликтен въпрос, защото се е, работи по това в обществото, както в политиката, така и в неправителствените е, организации. Примерно 2009 година Турция 12 пъти е осъдена от Европейския съд за правата на човека за е, свободата на словото. Един, за съжаление, тъжен, тъжно известен случай е убийството на Рандик, който преди да бъде осъден на смърт, е, е обжалвал решението е, на е, срещу него присъда и е, Европейския е, съд е, постфактум е уважил неговия иск, е, защото не само, че свободата на словото му не е била спазена, но освен това не е имало достатъчно мерки за неговата сигурност. Това решение е от капитално значение и според мен най-важното е, че е, е, турското правителство не обжалва решението на Европейския съд е, за правата на човека. Това означава, е, че турските власти е, приемат решението на Европейския съд по правата на човека и поемат ангажимента да го изпълнят. Го... Сега искам да се спра на някои случаи на безнаказаност на служители на обществения ред. Имало е 35 е, дела, потенциално повече от 400 такива служители е, биха били подсъдими и е, парламентарната е, асамблея и най- на кюрдите и нейната комисия по правата на човека е, набляга на това, че няма нито една приключила присъда. Това говори, че има вътрешна дискусия в Турция между, между наказателните съдилища, но също така и въобще е, в турското общество. И това показва нашата отговорност като европейци за демокрацията в Турция. Искам да ви кажа, е, че е, указанията, които постъпват от Европейския съюз, понякога си противоречат и са парадоксални. Парадоксални са, защото говорихме за двоен стандарт и бяхме прави, когато говорим за независими съдилища, за равенство на мъжете и жените. А едновременно с това главите, по които можеше да се е, постигне напредък, а именно правосъдие, човешки права и така нататък, е блокирана по чисто политически и политикански съображения. Ние сме в парламентарна асамблея, ние трябва да оценим същинските своите ни отговорности в тази област. И е, приключвам. Мисля, че гласуването на конституционния пакет е изключително важно, защото съдържанието на конституционната реформа е важна, но също така, защото конституционният подход, е, е, пакет получи широко одобрение от е, е, гражданството в Турция. И за това смятам, че е, властите, е, както и е, всички отговорни лица в Турция са отговорни, а също така и имат възможност да предприемат е, е, изготвянето на нова конституция. И при новата конституция на кюрския въпрос ще се е, обърне внимание по друг начин. Има дело срещу 150 активисти, които са прокюрски настроени, които са съдени по закон за борба срещу тероризма, както вече се каза, с очакваните резултати по този закон не се променят, защото малолетни продължават да бъдат в затвора, защото са дни по този закон. Е, докато в случая е, с кюрдите става въпрос за е, тюрско гражданство. Трябва да има турци сезиране. Така че въпросът трябва да се промени. Сега аз и, и, и много колеги започнахме процес е, за написване на нова конституция. Ще има е, просто е, ще, се, ще се прекъсне връзката с старата конституция. Сега трябва да се постигне консенсус в турското общество по нова конституция. Това е много важно, за да, ако искаме всеки един от случаите, по които се говори сега, в крайна сметка да намери окончателно положително решение. Благодаря, много важна забележка. Коментирахте именно по отношение на затварянето на глава 23 и така ще се даде много възможност да се продължи диалога за човешките права. Нека сега да чуем от докладчика за Турция. Благодаря. Ако мога да започна с поздравления за тази инициатива. За нас е много важно за всички нас, а и за докладчика, който ще изготвя нов доклад в края на ноември, началото на декември и ви обещавам, че ще отразя заключенията на нашето заседание в следващия доклад. Също искам да кажа, че много оценявам и е, информацията относно политиките. Човешките права са основна част от критерии, копенхагенските критерии, а те за мен са по-важни от това да се отварят или затварят отделни грави от, от преговорите. Това първо да кажа. И като застъпник на човешките права в Турция, както беше казано тук и от представителя на комисията и от господин посланника, се наблюдават е, важни стъпки. Е, ново законодателство, което е прието, но е, действителността не винаги следва приетите законодателни предложения, защото тези закони не се изпълняват достатъчно добре. И този проблем е свързан и с голямата поляризация в страната. Тази поляризация не се отнася само до политиката, но и в съдебната система, и в цялото общество. И е много често невъзможно да се направи нещо в повече. Някои конкретни примери. Първо, измененията на Конституцията. Действително, много доб- добър напредък, но тези изменения трябва да се превърнат в законодателни предложения, които след това да бъдат прилагани и това да стане достатъчно бързо. Второ, както каза и представителя на комисията и господин посланника, искам да кажа, че е изключително важно да има нова конституция, за да бъде Турция модернизирана. А разширяването на демокрацията, както се коментира от миналата година, е добро. Но резултатите не са достатъчни. Нищо ново, например, не се случва при кюрдите. В новите законодателни изменения в закона за борба с тероризма сега се дава по-добро по-добра възможност за защита на децата, но би следвало да има нови предложения за повече демокрация по въпроса за кюртския проблем. Ние осъждаме текста на на кюртската партия, и ние винаги сме изказвали солидарност с борбата с тероризма, но искаме да се отделя повече внимание от страна и на правителството, и на опозицията за създаването на нови предложения за повече откритост, повече отвореност към кюрдите. Защото устойчиви решения се постигат само по този начин. Религиозните свободи. Миналата година бяха проведени няколко семинара. Е, господин посланник е, каза, че са проведени религиозни служби в важни храмове. Това е добре, но политика не се прави със създаването на нови символи. Трябва да има конкретни действия в Турция – така че всяко религиозно мълцинство да има еднакви права и те да бъдат гарантирани. А също така и да се предприемат конкретни стъпки. Това също е елемент от е, по-голямата демокрация. говори се за проблемите, представители на различни религиозни младсинства говорят за това и аз ще отразя тези проблеми в моя доклад. И добре, има вече създадено законодателство, но, както се каза, няма прилагане на това законодателство. И ако има съдебни преследвания в Анкара или извън столицата, трябва да се внимава и точно как се прилагат законите. Въпроса за пресата и свободата на на словото. Използва се наказателния кодекс за преследване на журналисти, на граждани по интернет. Е, знам цифра, че около има 6000 сайта са били затворени. Смятам, че това не отговаря на едно модерно, творческо, иновативно общество, което иска да създаде Турция. Така че много неща има да се правят. Един от проблемите е, че големите медийни компании са част от големите сдружения, които използват медиите в защита на своите економически интереси. Мисля, че по тази тема трябва да създаде ново законодателство. Минал... Миналата година през месец май се срещнах с журналисти, представители на профсъюзите и те настояват за реформа на законодателството за интернет и средствата за масова информация. Много се радвам, че мината седмица, след като се публикува индекс за свободата на преста в света, е, президента призна, че има проблеми или недостатъци в Турция. И последно, Европейският съд за правата на човека. Присъдите, които се издават там, винаги излизат късно, но Турция ги спазва, за което аз искам да ги поздравя. Благодаря. Благодаря за много ясните коментари и за вашето обеща... обещание да отразите нашите заключения. Нека да изтъкна, че дискусията продължават. Доклада ще бъде обсъден и в Комисията по външни работи. И сега те колеги, които поискаха думата, напомням ви, че още трябва да разгледаме темата Казахстан, Сирия, Ливан. Много ви моля, по една минута, за да можем да стигнем и до отговори, надявам се. Госпожа Лохспилер, ако още, ако някой иска да се откаже, ще е много добре, но все пак госпожа Лохспилер, моля. Uh, uh, Благодаря, госпожо председател. Имам така да се спра на специфичен аспект, когато говорим за политически затворници и затворници, които са особено опасни. Шахир Бакир. И е, този въпрос е отправен към всички преждеговоривши доколкото знам, положението е, на затворниците, които се смятат за високо опасни, са много важни от гледна точка на е, човешките права. Вие споделяте ли на това мнение? Искам да попитам и представители на комисията, който каза, че е, трябва винаги да говорим за конкретни случаи, защото има лице, което се смята за високо опасно. Той е в затвора, обаче е болен, смята се, че ще живее повече от 6 месеца месеца. До сега не му е позволено е, да е, се консултира с лекар извън е, затвора. Сега верно е, че всички, които са осъдени на доживотен затвор, могат ли да се прибрат вкъщи да си умрат там или трябва да умрат в затвор? Госпожа Гелниасен. Гос... Благодаря, госпожо председател. Бих искала да се спра на въпроса е, за демокрацията, легитимността на всеобщото избирателно право и сега общата ситуация, за която говори моята колежка Диар Бекир – е, много е, изб... народни избранници, е, а също така и кметове в момента са съдени и са в затвора. Аз познавам лично кмета на Диар Бекир, защото от Бретан във Франция от 1977 година сме във връзка с Диар Бекир. Има много проекти за децентрализация. Ние много добре познаваме района, познаваме кмета. Едва ли те са терористи и винаги когато искаме да посрещнем кмета на Бекир от януар ни се казва, че той не може да напусне е, Турция. Искаме да се спрем на въпроса за пътуванията в чужбина. Посланника каза, че било по-лесно, но мисля, че за Диарбекир това не се отнася. Тук е, в, в моя район се говори е, бретонски език, който е келтски език във Франция, докато на кюрдите не се позволява да говорят на кюрски. И по време на делото въпрос отново възникна, защото на делото не им се позволи да говорят на кюрски. И накрая искам да попитам как може да се разреши кюрския въпрос, е, без да се приеме е, диалог е, с тези лица, още повече в момента те са подсъдими. Не може да има никакво решение без участието на демократ... демократично избрани представители на народа на Диарбекир и изобщо на кюрдите. Малко повече говорите, почти две минути. Госпожа Гомес, моля. Um, Госпожо председател, искам да подкрепя е, думите на изказали се преди мен относно нашите отговорности като европейци. Защото ние трябва да направим така, че копенхагенските критерии да бъдат спазани. И искам да попитам комисията, защо глава 23 по човешките права е главата, която е блокирана. Също така, искам да коментирам колко са важни тези конституционни промени, но и факта, че те не решават кюртския проблем. Също така, виждам, че независимо, че има някакъв прогрес, има и данни, че репресиите стават по-префинени в някои случаи, особено спрямо хора, които си позволяват свобода на словото. И ако мога да се обърна към господин посланника, вижда се, че военните играят твърде важна роля, което не е случая в демократичните държави. И в Португалия, примерно, се наложи да искам от военните да се откажат от диктатурата, за да дадат възможност да функционира демократичната държава, да си се оттеглят в казармите военните. И въпросът за безнаказаността. Турция по никой начин не дава обяснение за своето съучастие на дейността на американското правителство. Много ви моля, не просрочвайте времето, защото няма да получите отговор на въпроса, казва председателката. Благодаря, госпожо председател. Госпожо Кинесън, госпожа Гомес току-що говориха за кюрдите. Господин посланника говори за диалекта на част от турското население. Това не е диалект, това е самостоятелен език, който се говори от 14 милиона, от 20% от вашето население. Е, този език има хилядолетна история и мисля, е, че е много странно, че няма напредък по политическия процес, за който се говори. Искам да задам въпрос към комисията. Е, представителката на комисията каза, че е, изтезанията е, или смъртните присъди има някакъв напредък, докато миналия месец в е, е, Страсбург е, се говори, че военните действия в Кюрдия вече са ежедневие в кюрската част на Турция, че е имало доста убийства, че са използвани химически оръжия, освен това и доста модерни форми на изтезания. Има снимки. Мож... Благодаря. Искам да задам въпрос на господин посланник. Доколкото разбирам, в закона не се прави разлика между двата пола, но равнопоставеността на половете зависи от менталитета. Какво се прави в Турция, за да се преодолеят тези различни отношения към двата пола? ръководството на страната определено въвежда промени по отношение на носенето на забратка и така нататък. Но как може да се получи, как може да се постигне равнопоставеност и какво прави държавата за това? Благодаря. Сега нека да дадем думата на господин посланника и на другите оратори, но определено не мога да ви дам повече от минута и половина за отговор. Господин посланник, моля. Благодаря. Първо искам да благодаря госпожа Флутър и госпожа Олмен, които направиха изказване, в което се съдържаха много положителни елементи. Първо, нека да отговарям на въпросите така, както ги записах. Имаше въпрос за затворник в Диарбекер, който е болен от налечима болест. Не съм запозната със случая. Е, знам, че има възможност подобен затворник да получи амнистия от президента и подобна амнистия е била давана в миналото. Разбира се, тази практика трябва да се упражнява внимание и ще разгледаме случая. Мисля, че има недоразумение. Е, кюрдски език не е забранен в Турция. Не, не, не. Не се спират хората да говорят на кюрдски. Напротив, аз е, обясних, че има телевизионни програми, радиостанции, все повече, така че ми се струва, че има някакво недоразумение. Не се преследват хората за това, че говорят кюрдски, а евентуално, а за връзки с терористични дейности. По отношение на доклада на господин Долцер и снимките, а, имам изявление от болницата, което той е използвал като източник и в това изявление болницата абсолютно отрича участието си и, и отрича обвиненията, които са дадени в този доклад. Аз ще дам този документ на секретарят. В закона няма, не се, не се предвижда разлика между половете, това е така, но действително, както и навсякъде друга, да става въпрос за обучение, запознаване на закона. В парламента има комисия, която се занимава с този въпрос. Благодаря, госпожо председател ако мога да благодаря на госпожа Ощерци, аз знам, че към нея няма въпроси и давам директно думата на Европейската комисия. Аз мисля, че има някои конкретни въпроси. А, е, да, ако има група, която ще дойде през януари 2011 година, представители на държавите членки и Турция е, и е, ние ще видим какво е положението в затворите и е, заключенията ще бъдат споделени с турските власти при политически диалог. Да, ще се опитаме да съберем повече информация. Това, и което искам да обясня, всъщност бих искала да отговоря на всички въпроси с изказване от общ характер. В Турция се наблюдава а, е, силно напрежение между положение, когато все е, още не е разчистено мястото за демокрация и върховенство на закона. Доколкото това го няма, правата на младсtvата се нарушават, човешките права се нарушават и е, мисля, че това е едно от основните предизвикателства при турското общество сега. Въпроса е и по глава 23. Само Франция и Германия ли продължават да блокират тази глава? На настоящия етап не мисля, обаче е, все пак е, единодушието си е единодушие. Знаете, е, е, кои се противопоставят сега. Обаче не знаем кои ще гласуват, когато дойде момента за гласуване. Не мога да се въздържа да кажа, че именно заради това е необходим и Европейския парламент, защото е, трябва да осветлим тази абсолютно непрозрачна структура, която е съвета и хората не знаят какво става зад завесата. Госпожо Гарднер, имаше въпроси към вас. Господин Гарна. Искам да отговоря на въпросите които ми бяха поставени пряко. Първо по въпроса за ситуацията в затворите в Диарбекир. Ние, както и други организации на гражданското общество, нямаме достъп до местата за лишаване от свобода в Турцията. Протокола срещу изтезанията не е ратифициран от Турция. Това е протокола към Конвенцията срещу изтезанията. Това като цяло е един голям дефицит и трябва да се подобри положението в турските затвори. Ние обаче провеждаме разговори с бивши затворници и с техните адвокати. Ние се е, свързваме с е, тях, с е, повереницата на адвокатите в Диарбекир. Като цяло става дума за защита на правото на провеждане на събрания. Политическите затворници нямат право да поддържат контакти с други задържани лица в затворите. Съгласно един закон се посочва, че всеки лишен от свобода може до 10 часа в седмицата да поддържа контакт с други задържани лица, но това право изобщо не се упражнява и понякога се отпуска само един час в седмицата, а останалата част от седмицата лицата се намират в единичен арест. Същото се отнася и до достъпа до медицинско лечение, Amnesty International от дълго време твърди, че Института по съдебна медицина, който е органът, който е компетентен да взема решения, не се произнася като независим орган и е, този орган всъщност е подчинен на Министерството на правосъдието, а трябва да бъде независим, за да може да предлага независими експертизи. Това е, е установено и от е, съответният е, компетентен орган към президентството. Благодаря на Ендрю Гарден, благодаря на всички за тези бележки и отговори. Разискването продължава. Сега искам само да посоча, че Изказващите се не трябва да превишават времето за изказвания. Това означава, че трябва да имаме достатъчно време, за да проведем това разискване и е, понякога ние даваме и писмени указания към изказващите се. Благодаря ви много за вашите изказвания в дискусията, която продължава. И сега преминаваме към следващата точка от дневния ред – изслушване относно положението в затворите в Сирия и Ливан. Ако желаете да напуснете залата, много моля, направете това възможно най-бързо и без да вдигате шум. Не е необходимо да обяснявам защо трябва да се спираме на ситуацията в затворите в Сирия и Ливан – Искам да насоча вниманието ви към някои случаи в Сирия, с които ние се занимахме много интензивно. Случаят Малахе. Това е всъщност един 80 годишен адвокат, който се намира в затвора, защото много ви моля за тишина не мога да ви попреча да се движите в залата, но много ви моля, пазете тишина. Та случаят Малахе, лицето е в затвора, той получи награда в Швейцария за това, което е направил в защита на правата на човека и ние наистина се надяваме, че ще се отдели повече внимание на неговия случай. Вторият случай е Ал Хасани, който също е активист, защитник на човешките права. Прави се опит за сближаване с Европейския съюз и по тази причина е важно да обърне внимание на тези случаи. Нека да започнем сега с Сирия. Надин Хури ще вземе думата след това и аз. Това е синът на лицето, за което говорих. Трябва ли да говоря и за Либан или може би е, по-късно да се спрем на това? Би било добре да говорим паралелно за двете страни, да започнем с Ливан и след това ще продължим с Сирия. Um, Благодаря за поканата. Казвам се Надим Хори, директор на Human Rights Watch в Берут. В е, Сирия има много затворници. Има три основни проблема, които ние имаме в Ливан. Имаме доста информация. Положителната страна там е, че политическите условия са тежки, но имаме достъп. Е, доста е лесно да се получи така системна информация за положението. Първо, основният проблем в Ливан е, че е, затворите са пренаселени. Около 5500 затворници биват е, държани в е, заведения, където могат да приемат около 3300, вероятно и по-малко. Това са официалните данни. Защо има толкова много затворници? Защото не, защото няма достатъчно сгради, а защото много лица са задържани в фазата преди да бъдат изправени пред съда. Общо подобни лица имаме данни за, техния, за това колко е техния брой, а също така има и много хора, които са задържани след като изтече присъдата им. 13% от затворниците реално са затворници, които всъщност са излежали е, присъдата си. Това са чужденци обикновено. А защо са държаните в затворите и защо този процент е толкова висок? Според едно писмо от 2004 година, циркулярно писмо, където се формулират вече съществуващи практики, всеки чужденец, е, е който излежи присъдата си, трябва да бъде изпратен в институцията за обща сигурност, която се занимава с всички казуси с чужденци и те трябва да разгледат съответния случай. И тази практика отнема месеци, понякога дори повече от година. И е, чужденците остават в затвора и нямат възможност да успорят това допълнително задържане. Бежанците и търсещите убежище също има проблем с тях. Когато се вземе решение, че те ще бъдат върнати в съответната държава и те казват, добре, няма да ви връщаме, обаче тогава ще ви задържиме в затвора. Така че след 6 или 8 месеца тези лица, разбира се, доброволно са готови да се върнат вкъщи, защото обратното е да бъдат държани в затвора. Това са двата основни проблема за пренаселяването на затворите. А, условията няма светлина, няма достатъчно въздух. Френския клон на Лекари без граница коментира от 2004 година в доклад, че има пет, в пет от затворите от 20 няма въздух, няма светлина. Санитарните инсталации са много стари, баните са малки, мръсни, много бързо се разпространяват болести. Една местна неправителствена организация е направила проучване, че голям процент от затворниците нямат легла с път на дюшеци и трябва да ги местат. Също така няма разделяне на осъдените затворници и тези, които те първа ще бъдат изправени пред съда. А затворниците, които имат семейства наблизо, получават помощи под формата на храна за семействата си, за чужденците това е невъзможно. Що се отнася до здравните услуги, е, нашия проблем беше какво се случва, ако има спешен случай след 5 часа надзирателите не могат да отварят килията без разрешение на прокуратурата, така че е, може да има забавене. Често това може да е причина за смъртта. Е, също няма и механизъм за контрол на хартия. Съдиите могат да посещават законите и да виждат е, затворите, извинете, но това не се случва. По отношение на изтезания и лошата е, отношение. Това се случва по-скоро в местата за задържане, не толкова в затворите. Понякога и затворите, разбира се, но всъщност основният проблем е в местата за задържане. Три е, затвора са особено обезпокоителни за нас. Първо, това е, е затвора на Министерството на охраната на националната uh, Националната отбрана. Там, той служи и за разпитване, и за задържане. Неправителствени организации нямат достъп там и само Международният червен кръст може да влиза там. Ние не можем да получаваме данни обаче какво се случва там. Неправителствени организации се опитват да ни подадат информация. Знаем, че има изтезания, особено срещу личности, които се подозират, че са шпиони на Израел или членове на Фатах. А, това са една от последните примери. Втория закон е закона, а, затвора, втория затвор е затвора в Ромие. Взете една сграда специално за конкретно специални затворници. И има и един трети затвор за чужденци на един паркинг под един мост. И условията там са много лоши. Ливанските власти се опитват до някъде да подобрят положението има дебат, признава се, че е възмутително, че не може да продължава така. На три нива се работи, опитват се да подобрят някои структури, има нов мъжки затвор, тази година открит. Също така се опитват да намалят хората в затвора, като се намаляват присъдите за предсрочно освобождаване, за добро поведение – сега има една комисия, която работи по тази тема, обаче тя работи много бавно. И има един петгодишен план за сътрудничество с агенцията на ООН за прехвърляне на юрисдикция от Министерството на вътрешните работи към Министерството на правосъдието. Та има усилия, но резултатите не са достатъчни. ООН работ... има ключова роля. Европейския съюз също, чрез своите страни членки, примерно Италия, оказа парична помощ за подобряване на условията в затворите. Комисията се концентрира на два основни аспекта обмяна на добри практики и също така предоставя финансиране за консултанти за изграждане на нови е, места за задържане. За Европейския съюз е много важно да остане ангажиран с този процес в Ливан. Не само да се изграждат по-добри, по-големи затвори, а да се търси смяна на съществуващите практики. Сега 13% затворници за това, че са се излежали през 66% затворени в затвора доследствени, това означава, че просто практиките са, процедурите са такива, че трябва да се търси тяхното подобряване. По-малко да се задържат хората преди да се стигне до съдебната фаза. Също има и практики по света, които могат да бъдат използвани. Също искаме да направим изследване за половиненията за изтезания. Ливан е подписал факултативния протокол към конвенцията, но все още не е ратифицирал. И е, още не е предал дори доклада, който е свързан с изискванията на конвенцията. Вече 9 години го чакаме. Сирия, съвсем накратко да кажа, е, господин Малек ще даде повече подробности за конкретни случаи, там основният е, е проблем е, е достъпа до информация. Много е трудно да получим информация. Няма никой, който независим представител да може да посети затвори. Три проблема има. Второ, изключит... първо много места за задържане. Второ, много места за задържане на секретните служби и службите за сигурността. И всички тези служби за сигурност, които са най-разнообразни, и задържат хората без вест за месеци, дори години, без да имат те право да комуникират с външния свят. Също така има информация за ред лица, които са умряли по време на задържането си, но нямаме никакви данни, че сирийското правителство правят разследвания, а семействата обикновено биват съветвани да извършат погребенията много бързо изтезания е, се извършват не само към политически активисти, но и блогъри и други задържани, е, кюрдски активисти, антиисламисти и така нататък. Е, комисията на ООН е против изтезанията изказа голямата си загриженост за постоянните обвинения за, срещу използване на измъчване. И второ, съвсем накратко, един аспект, който много ни безпокои е, е затвора Седная, също затвор на военните от 2008. Знаем, че там е имало голям бунт. Е, затвор се намира на 30 км на север от Дамаск. Смята се, е, нямаме точни цифри, но горе-долу можем да се докаждаме, че има може би 2 до 3 хиляди души са задържани там. И знаем, че този бунт е продължил един месец, така се твърди, и е, се смята, че поне 2000 е, души са били убити по време на, тези, на този бунт. Но не знаем какво се е случило. Официална информация няма изобщо. След две години вече са разрешени някои посещения, но ни остава един списък с над 60 затворници, за които нямаме никакви вести и никой не може да потвърди те какво състояние се намират. Мисля, че е много важно да говорим и за политическите задържания, обаче те а, са задържани и биват а, третирани като обикновени престъпници. Като ние не знаем дали това е така, но разполагаме с известна информация, че те нямат осигурени здравни грижи. От друга страна, те не би следвало изобщо да са в затворите, но след като са там, те са обект на тормоз не само от властите, но и от другите затворници. Да, благодаря за информацията за местата за лишаване от свобода в Сирия и Ливан. Всъщност, вие сте изследовател в Human Rights Watch. Сега, нека по-подробно да се спрем на положението в Сирия. Давам думата на Ясер Алмалех. Госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент, благодаря ви, че ми давате думата за да говоря за положението в Сирия. Трудно е да се говори за местата за решаване на свобода в Сирия, защото Принудителното вличание в Сирия става, станаха много чести и е, от доклади от 2007 година, обаче е, е, това изчезване не се отнася за Шаран Асан, обаче той не е направил нищо е, е, за да направи това. Е, е, е, е от 2000 година до сега е, затворниците за мнение са около 24 000.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 4500 има принудителни изчезвания, които траят от няколко дни до няколко месеца. Много случая са е, публикувани и се случат е, като пример. Е, един 72 годишен човек не беше отвлечен през октомври 2009 година и се появи след няколко дни на блок на 19 годишен, който е арестуван 2009 година и който изчезна и имаме не е потвърдени мнения, е, че само пред няколко дни е бил посетен в затвора в Дамаск. Нека да не забравим случай Низара Санало, е, който изтърпява 5 годишна присъда за решаване от свобода и е, присъдата е изтъква 2009 година, но все още не е бил освободен. От тогава до сега той е изчезнал. Смята се, че е убит чрез изтезания. Системните изтезания, а също така и смърт причинена от изтезания в сирийските затвори. Аз говорих с заместник председателя на Сирия, когато се говори за задържане, където се бият децата и където са подложени на изтезания. Физическите и психическите изтезания продължават да се налагат е, като наказания за е, извличане на информация от е, службите на сигурността, включително и криминалните. И в много случаи се осъществява изтезания с вода, с изгаряне с цигара, с електрически кабели, също биене с къмшици, е, различни е, унижения, също така и е, измъчвания на членове на семейството. Тези, измъчв... тези състезания много често са довели и до смъртни случаи. И понякога те слушат просто за наказание и искат да спечели време. Маму Канджал, който е, е бил е, произволно задържан през 2004 година е, и е бил е, бит от е, е, е служител на сигурността е, с с е, оръжие с, е, и после е бил пренесен в болница, където е, се вижда, че е имало системни изтезания по цялото му тяло. Съответно, а лице, което е било настанено в, в психиатрия, е уведомено с место за това, обаче е бил съвсем здрав, обаче е загубил много тегло и 2004 година умира, благодаря, защото са му били, има рани в мозъка от системни удари и Фирас Абдул е бил убит в Център за сигурността в Дамаск, където е бит по време на разпит през, на 7 януари 2004 година. На 10 януари 2009 година патрулиращи служби от, отвлич, отвличат лице съвсем произволно и 4 е, месеца след това се казва, че подозрението е било, че е ислямист. Е, тялото му е било погребано и е, неговите близки не са могли да го погребат както, както подобава. той е бил 66 годишен и е бил освен това, лице, което е родено в Дама 70-та година, женен с 4 деца, през 2007 година колата му е спряна от криминалната полиция, извадена от колата пред жена му и четирите му деца и бит до смърт на улицата. Абдула Алиес от провинция в Сирия на 33 години, женен с едно дете, който е бил служител е, на бимотанк в Дамаска е бил задържан от криминалната полиция 40 дни по подозрение за кражба на пари от банка. Е, съответно са му били е, наложени и изтезания и през 2008 година умира. Тялото му е предадено на семейството след два дни през октомври. Друг случай Обейси, е, който е роден в Дама 77 година, който почива 2010 е, година, е, когато е бил задържан в, от криминалната полиция. Умира след побой. Друг случай ми разказва следното. В стаята имаше кабел, който беше 4 см и е, е, той се използваше за затворници и аз чувах писъците им със собствените си уши. А също така имаше и електрически кабел е, на масата зад вратата, метален контейнер, е, който беше пълен с огън и не знам как беше използван. Условията в местата за решаване на свобода са ужасни. Около 6 е, квадратни метра, където има много хора и когато трябва да отидат в банята, е, е, затворниците ходят един върху друг, защото те са, лежат по земята. Не им се дава достъп до лекари, техните адвокати не могат свободно да говори с него. Винаги има охрана, за разлика от други затворници, когато имат посещения, на него не, не му се дава достъп да чете каквото и да било, за разлика от останалите затворници. Положението е, е подобно на други затворени заради убежденията им. Вие ние получихме имейл от Amnesty International, където се говори за такива случаи. Е, такива е, случаи са безбройни. Има е, на всяка улица и всяка криминална полиция и всеки участък се използва за изтезания. Искам Всъщност няма да ви чета целият списък, за да спечелим време. Не ще ви прочета само центровете за задържане, и преди да приключа, искам накратко да кажа как е, е, правниците се борят за да защитават правата на затворниците в Сирия, където има безнаказаност за тези, които нарушават правата на човек. Има е, турмоз от апарата за сигурност, но също така турмоз от адвокатския съвет в Сирия, който далеч не е независим. Примерно има конкретен случай, който е бил който, който бил изселен до животно за това, че е учредил Организация за защита на правата на човека. Когато те самите са изпратени в затвора, а има и други правници, които не им дават право да ги посетят, за да обсъдят защитата им. Е, трябва да има разрешение от адвокатския съвет, за да ги посетят. Е, е, остана впечатлението, е, че мислех си, че Сирия е напу... Е, вече се отървала от ужаса и че нещата се променят, обаче искам да ви уверя тук, от името на тези, които живеят в Сирия, че положението си е толкова ужасно, колкото беше дори се влушава. Дори вътрешен човек ми каза, че обществото просто ще ще се разпадне и за това е, призовавам съвестта ви. Е, моля ви, е, помогнете на сирийския народ да получи минималните права, които заслужава, защото на нас ни е необходим приятел. Утре ще комисар от Европейския съюз ще посети Сирия за подписане на споразумение, но безусловно споразумение в момента ще направи от Европейския съюз съучастник. Е, е, ангажимента към Сирия е много важен, но не и на цената на човешките права. Благодаря. Uh, Благодаря, Илияс за това подробно представяне на методите на изтезания в сирийските затвори. Мисля, че сега трябва да дадем думата на комисията за да разберем какво Европейският съюз още може да направи за да се преустановят тези практики на изтезания на политически затворници в Ливан и в Сирия. Естествено, ние имаме връзки с редица страни, за които се знае, че се прилагат такива нехуманни методи, но днес дискутираме основно за Ливан и за Сирия. Както казах, в по-късен момент ние ще говорим за Израел и Палестина. За съжаление, обаче, не можахме да включим оратори, за да бъдат обсъдени тези страни днес в рамките на днешния дневен ред. Бихте ли могли да вземете отношение и по споразумението, което спомена господин Алмалех, става дума за споразумение за партньорство и сътрудничество в сферата на правата на човека. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че вие насрочихте това изслушване. Благодаря също и на преждеговорившите за направените от тях изказвания. Вие поднесохте ценна информация и ценни оценки днес. Аз искам само да посоча, че ние споделяме голяма част от вашите опасения. Ще започна с Сирия. Там има редица обвинения за прилагани изтезания и за изолиране на лица от външния свят, също така за изтезания с електрически кабел. Всички тези Инциденти показват, че ситуацията с правата на човека в Сирия не се е подобрила принципно през изминалите години. Има големи различия между това, което а, Сирия е поела като международни задължения и спазването на политическите права и правата на индивида на място. Европейският съюз винаги е оказвал на това. Ние винаги сме били против задържането на журналисти, издатели, защитници на правата на човека или кюрди, вие сигурно сте чули или сте чели, че върховният представител госпожа Ешта на 27 юли направи декларация, в която напомни, че Сирия е поела международни задължения, основно що се отнася до отношението към задържани лица. Двата случая, които днес бяха обсъдени, бяха вече обсъдени преди господин Алхале, господин Алхасан и господин Алабдула на 18 октомври миналата седмица – ръководството на мисията на Европейския съюз на място подчерта колко важна е темата и също така беше присъдена награда на един от обвиняемите. Ние споделяме и казаното по отношение на съдилищата от въззивна инстанция в Турция. Ние можем да ви убедим, че тези три случая непрекъснато се цитират, също и други случаи, когато става дума за Сирия и когато става дума за спазването на правата на човека там. Темата непрекъснато ще бъде поставена на дневен ред по време на контактите ни с Сирия. Делегацията на Европейския съюз в Турция продължава да наблюдава ситуацията. Гледаме какво се извършва по време на съдебните заседания, за да можем да разработим нещо като наръчник за добри практики и по отношение на Сирия. Е, контактите с е, е, членовете на семейството на обвиняемите също се запазват и ние следим за това. Също така се предоставя помощ за извършване на правна реформа през тази година, а също така предоставяме помощ и при за укрепване на диалога между гражданското общество и компетентните власти за правителственото споразумение. Знаете, че то в момента е забразено Сирия подписа това споразумение, обаче все още проверява какви ще бъдат политическите е, последици от него, също економическите. По отношение на случаите, които се наблюдават в региона и в рамките на политиката на добросъседство, ние виждаме в тези споразумения важен инструмент за поддържане на политически диалог с Сирия, най-вече що се отнася до темата права на човека. Останалите случаи, въобще всички случаи в региона показват, че подобни споразумения налагат поставянето на темата за правата на човека на първо място в дневния ред. Нека сега да се спрем на темата Ливан. Също и по отношение на Ливан правата на човека са от приоритетно значение. Вие знаете това. Знаете също, че за Ливан има план за действие, който е свързан с спазването на правата на човека. Там са поеми, поети задължения, поели сме и задължения за правната реформа и за укрепване на капацитета на съдебния апарат. Тук трябва да посочим също и, и задълженията, които е поел Ливан за неприлагане на изтезания пред е, ОНЕ. Също така ние поддържаме постоянен диалог с Ливан по отношение на правата на човека, за да можем да проследим наследъка. В Бейрут е, последно се проведе заседание през май и темата за изтезанията също се поставя редовно на дневен ред в тази подкомисия. Темата изтезания беше обсъдена и по отношение на някои индивидуални случаи, също така и несъответствието на наказателното право на Ливан с конвенцията на ООН. Ливан не е подписал допълнително допълнителния протокол а, срещу изтезанията. Това е протокола към Конвенцията за борба с изтезанията. трябва да се прилага и Международният механизъм за превенция спрямо Ливан. Това а, все още предстои да се направи. Друга тема, която а, отдавна се обсъжда, това е, а, темата присъединяване към Конвенцията срещу изтезанията. Освен това, правата на човека, вътрешна сигурност. В Ливан тук има един отдел, който е специално, със специални правомощия, но за съжаление не е не са му предоставени пълни правомощия за прилагане на тази политика и също така са необходими и средства за изпълнение на тези политики. Европейския съюз предвижда редица програми и проекти. Някои бяха споменати от господин Рюли. Имаше посещение ще има посещение на комисаря в края на седмицата и ние ще започнем проект на стоеност 2 милиона евро, за да бъдат подобрени рамковите условия там. Използваме също Европейски инструмент за демокрация и права на човека, също така е, и е, неправителствени организации, които защитават човешките права, действат в тази насока. Благодаря. Uh, Благодаря. Двама колеги са пожелали да се изкажат. Давам думата на госпожа. Е, благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря днес на нашите гости, които ни предоставиха информация за положението в Ливан. Аз е, следващата седмица ще участвам в официална делегация която ще посети Ливан за една седмица и там ще се срещнем с различни организации за защита на правата на човека. Също така ще посетим и палестински бежански лагер, но няма да посетим затвор. Ние не посещаваме затвори. Според мен информацията, която ще получим е интересна, защото са предвидени срещи с високопоставени лица и министри от ресора вътрешна сигурност и отбрана. И Също така ще бъде поставен въпроса за местата за лишаване от свобода. Искам да помоля господин Хури да ни предостави малко повече информация за чужденците, за които той спомена. Вие казахте 13% от лишените от свобода в местата за лишаване от свобода са чужденци. Имате ли информация откъде идват тези задържани лица и по каква причина са задържани? и в какво са обвинени. Това също би ме интересувало. Що се отнася до Сирия, там се препраща към проблематиката на политическите затворници и става дума също за тъмните цифри на задържаните там лица. Amnesty International е регистрирал няколко стотин е, задържани лица, но се говори за хиляди задържани лица в тази страна които са в местата за лишаване от свобода по най-различни причини, е, може би като членове на кюрдски организации или на граждански организации, или пък просто са противници на режима по някакви други причини. Ние установяваме също, че трябва да си е, зададем въпроса какво е, правораздаване се прилага спрямо тези политически затворници? Има ли специални юрисдикции за тях? И е, още нещо във връзка с специфичния въпрос, е, зададен от господин Мале това е въпрос към комисията. Комисията посочва, че прави всичко, което е по силите и, и доколкото има възможност, ще подкрепи и ще цитира непрекъснато случая на господин Малей и на останалите задържани лица. Те са повече от една година задържани и от една година ние чуваме едно и също нещо. А, а, отговорът на комисията на едно запитване преди един месец е, че трябва да се установи, че всички тези а, акции не дадоха никакви положителни резултати и може би ще трябва да е, се отнесе въпроса до върховният представител госпожа е, Аштън и е, също така да се попита какво се има предвид, когато се говори за някои други страни на процеса. Благодаря, госпожо Препус. Благодаря. Мисля, че ще получите определено повече подробности и отговори, когато се срещнете с наши оратори в Берут. В момента нямаме време за това. Сега господин Дероса, председател на делегацията на Европейския съюз. Как точно се нарича, май не знам. Благодаря. Съвсем накратко искам да приветствам факта, че провеждате подобно изслушване. Искам да попитам комисията, когато имат, казвате, че нищо не е направено, няма никакъв развитие с ситуацията в Сирия, а комисията ще сключи споразумение за съседство с тази страна. Как обосновавате това? Направо е смай, смайващо, като чуваме нещата, които ни бяха казани днес е, за това как се задържат хората, как, е, какво е отношението към тях, как изчезват. И се смята, че ще се сключи това споразумение. Сега говориме, че трябва да има диалог, че трябва да се дискутират въпросите по човешките права. Това е така. Но как точно какви критерии ще приложим, какво, как ще се действа тук нататък. В какъв момент ще каже Европейския съюз, добре, опитахме се да бъдем открити, да развиваме отношенията си, като признаваме е, усилията за създаване на добра ситуация по човешките права но кога ще решите, че това не става и че ще прекратите с това споразумение? И въобще защо решавате, че ще го правите, след като няма никакъв напредък? Значи въпросът защо го започнахте и второ, кога ще кажете стига? Благодаря, господин Дероса. Сега искам да дам думата на господин Ори Елмалих. Много ви моля отново, бъдете кратки. Остава ни още една страна за днес. Е, е, да, благодаря ви за въпросите. Е, сега по въпроса за чужденци. 35% е, чужденци. 35% е, вече са се изтърпяли присъдието, е, но все още са, не са освободени. 16% са палестинци и сирийци, обаче дългосрочно пребивават в Ливан, а останалите 90% са от различно гражданство. Най-голямата част са от Судан, а също така и значителна част от е, жените е, е, са домашни прислужници от Филипините, Шри-Ланка, Етиопия, Непал. Имаме и статистики защо те всъщност са в дента за лишаване свобода. Огромното мнозинство, защото нямат право да пребивават в Ливан, нямат документи това не е тяхна грешка, защото работодатели им осложняват издаването на документи второ място е по обвинения за кражби. Има много подробни статистики и можем да разберем кои са проблемите. По въпросите за изключителните съдилища в Сирия, да, действително има Върховен съд за сигурността. Той е създаден по бърза процедура, по съображение за спешност. И какво знаем е, че всъщност е, около 250 е, е, човека годишно биват осъдени. Може би ще започне работа и втори състав. Най-добрият начин е да го пишем като Всъщност, този председател е, е като съд на кенгуру. Всъщност, много заподозряни в ислямизъм са там. Това е извънреден съд, всъщност. Политически активисти се съдят там. И само е, последно за този съд за сигурността нещата не се подобряват, няма никакъв, никакво подобрение на практиката и искам заключение да кажа, че основните обвинения и въпрос, последния въпрос беше е, каква е реалната европейска стратегия към Сирия. Е, това е всъщност въпроса, на който го отговорите. Ще спечелите милион евро. Е, вчера чухме много изказвания. Е, всички знаят е, е, какъв би бил лоста, който ще повдигне Сирия, но все пак трябва да се преосмисли стратегията. Знам, че трудно се постига съвместна стратегия, обаче знаем, че до сегашната не постигна резултати и може би трябва да се мисли по стратегията на Европейския съюз. Uh, два въпроса, които чух, е, обаче не мога да отговоря броя на затворниците и е, цифрата, която получих, още зато всички, е, всички хуманитарни организации в страната извън нея казват, че става въпрос за 4500 са затворени за техните убеждения, от които стотици са изчезнали. Сега специално за съдилищата. Странно е, но никой не може да даде ясен отговор на това как биват съдени лицата. Два подобни случаи на баща ми и на един друг и двамата са правници при абсолютно еднакви, е, абсолютно еднакви обвинения срещу тях. Единият от тях е, беше съден от военен съд, моя баща, а, друг е, обвиняем беше съден а, е, от обикновен съд, еднаква присъда, е, три години лишаване от свобода. Защо избраха баща ми? А, трети случай, баща ми никога не е бил войник, никога не е служил в армията. Това е третия случай последните 10 години, когато го съди военен съд. 2002, 2004 и сега. Защо го правят, не знам. Как решават кой пред кой съд да бъде изправен, никога никой не може да каже, но в край на краищата наказателните присъди са еднакви, те са предопределени. Е, е, ние знаехме присъдата на друг обвиняем е, преди да бъде осъден. Предварително предишния ден се знаеше каква присъда ще получи. Това е за сирийските съдилища. Мистер Хърц. Uh, Благодаря, госпожо председател. Благодаря е, за умните въпроси. Двата въпроса са свързани. Това е въпрос на натиск. Е, как можем да бъдем по-ефективни, когато знаем, че Европейски съюз е, е, е представен на най-високо ниво. Госпожа Аштън, Европейския парламент има резолюция. Искаме да постигнем напредъка в парламента с краткосрочни и дългосрочни резултати. Сега дискусията за споразумението за асоцииране отново да се обсъжда въпроса. Въпросът бе, дискусията беше така бурна сигурна. Колкото по-рано се постигне това споразумение, няма да има прогрес по човешките права. Защо? Защото няма споразумение за асоцииране, защото няма достатъчен механизъм и структура, за да може Сирия да, постигне, да, да поеме ангажимент. Е, е, знам каква беше дискусията в Европейския парламент, е, тук в тази зала, а после и решението на съвета. Аз само ще цитирам резолюцията на Европейския парламент от 9 септември по точка 7. Парламента казва, че разглежда перспективата за подписване на това споразумение като възможност за занимание на въпроса за нарушенията с човешките права и укрепване на демокрацията и Европейския парламент иска съвета и комисията да използва това, този ключов натиск, е, за да има двустранен план за е, и по този начин ще се подобрят е, спазването на човешките права, което се очаква от сирийските власти. Това е мнозинство на парламента. Благодаря. Все пак трябва да се каже, че пътя от подписването до едно, на едно споразумение до ратифицирането му от страните членки и парламента е, може да бъде много дълъг и трябва да се използва този момент за подобряване на ситуацията с човешките права. И както чухме днес, е, всички тези е, данни от очевидци, от господин е, Алмалех и господин Хорисов, мисля, че трябва да повдигнем тези теми отново. И не трябва да забравяме Ливан и Сирия и да продължим да работим по този въпрос. Затова благодаря. Благодаря за вашето присъствие. Сега не спираме с тази тема, защото, както е предвидено в конвенцията, всички лица трябва да бъдат, е, да се радват на отношение на уважение и не накърнява на тяхто достоинство господин Хигинс, който присъства тук преди няколко седмици, без свидетел на на много нарушения на човешките права в е, страна, която в момента е член на Света по сигурност, е, именно Казахстан. Тези, които присъстваха тук, е, си спомнят, че обясних в началото на заседанието, че това изслушване не бе отложено поради визитата на президента на Зарбаев и по молба на председателя на президента бе изместено в дневния ред за днес, тъй като утре е, президента на Зарбаев ще се срещне с господин Бълзек. И искам да кажа, че Комисията по външни работи съвсем наскоро е, прие предложение за резолюция между отношения между Европейския съюз и Организацията за сътрудничество и развитие в Европа, като се настоява Казахстан да приеме конкретни е, стъпки за постигане на основните ценности, между които и демокрация, свобода на словото, и така нататък. Надяваме се, че подобни стъпки ще бъдат взети. Казахстан в момента а, има място в, каза, в а, съвета по човешки права. И получих писмо от колегата Стивенсън, който е специален представител на СЕ за околна среда и му обещах да цитирам част от неговото писмо, където той казва, че Казахстан определя измененията на климата, транспорта като ключови приоритети и други и ще участва в конференция на високо ниво, на конференция на СЕЕ. Това е конференция на високо ниво, която се провежда за първ път от 1995 година и отново цитирам, той, Казахстан е с най-развита економика от Централно-Азиатските републики и Европейския съюз е водещ търговски партньор. Затова сега да преминем към изслушването. Yes. Uh... Firstly, we have here Mrs. Jacqueline, uh, shall I say Hale or Al? Госпожа Жаклин, Хейл или Хайл, как се произнася? Хейл. Да, ние ще чуем госпожа Хейл от Отворено общество. Uh, uh, uh, е Широко представено в е, Централна Азия. Е, госпожа Адриана Берг от Human Rights Watch. И е, за нас е удоволствие, че имаме гост от ОНЖ от Казахстан можа да дойде, въпреки трудностите и личната опасност, в която изпада и на него ще дадем думата. Uh, uh, uh, И така започваме е, с доктор Берг от е, Human Rights Watch. 7 е, минути. Много ви моля, в противен случай няма да има дискусия. Много ви моля, спрете се на основните точки. Ще бъде много по-интересно за нас да говорите свободно, а не просто да четете написан текст. Може би после ще раздадете текст. Okay, um... Благодаря. Госпожо председател, уважаеми дами и господа, искам да благодаря, че съм поканена тук. През последните години казахското правителство направи важни стъпки по отношение на ратификацията на инструментите за правата на човека на ООН, направи също и редица реформи в наказателно-правната система, но както казах, правата на човека и състоянието им не са претърпяли някакво особено подобрение. 2010 година председателството на ОССЕ се опита да а, направи нещо там, като някъде постигна успях, някъде не, както преди, така и сега има силни ограничения на а, ползването на интернет, на определени уеб сайтове. Също така определени а, правозащитници бяха изправени пред съда и някои бяха хвърлени в затвора независими журналисти, които отразяват правителствената политика и критикуват нейните практики, също бяха е, подложени на мъчения. Е, също така бяха налагани и високи наказания. Amnesty International в Казахстан посочва, че стотици журналисти са били преследвани, пет други са обвинени за накърняване на доброто име. Правителството посочва, че е сформиран екип за бърза реакция който е изготвил списък на деструктивните веб страници, политически и религиозни и много хора са станали жертва на този списък. Също така Live Journal, много популярна блок платформа, се преследва Республика. Също през юли 2010 година компетентните органи отказаха да предоставят информация за а, издателя на едно печатно издание и също така ставаше дума за писмо на Националният комитет за сигурност to the public Всъщност дава възможност за избор на защитник. По свободата на сдружението през марта 26 беше постановено, че Владимир Козлов, който е лидер на опозицията, на 10 дни административен арест по обвинение за протест който не е санкциониран, защото той е раздавал позиви, които критикува е, бившия е, директор на Държавната е, ядрена централа. Смята се, че протеста му е бил политически мотивиран, но всъщност интересното е, че той раздава позиви в пешеходна зона в Алмата, докато други активисти всъщност не са арестувани. На 2 май 2010 година на е който е лидер е, на социалното движение е, Мечта. 15 дни ареста е, за това, че събира 500 души на 1 май. И Има допълнително обвинение за това, че се съпротивлява на полицията и обида на съда. На 23 юни той е осъден на 4 години затвор. Само през юни поне пет души, трима журналисти и двама активисти, са били глобени за организиране на неразрешени събирания и съпротива на властите. Във всяки случай, всъщност, това са били еднолични протести срещу закона, който е дава на президента доживотен имунитет от съдебно преследване срещу на 3 септември 2010 се навършва една година от затварянето на най-известния активист на Казахстан Евгений Жовтис. Той е арестуван 2009 година. Той е директор на Казахстанската агенция за човешки права по обвинение за непредумишлено убийство и е осъден на 4 години затвор в колония, той има малко повече свобода. И директора на съответното място за задържане е, е имал възможността да реши дали да го пусне да има малко повече свобода или не, но е решил да не му разрешава. Въпросът с използването на детски труд в земеделието селските стопани използват детски труд от е, съседни страни, без е, договори, без е, редовно заплащане. И в някои случаи конфискуват паспортите на някои работници и ги принуждават да работят. От деца се използват при отглеждането и събирането на памук. Отглеждането на тютюн и памук са формите на земеделие, където се използва най-много детски труд, а той е най-вреден случай, защото има твърде много пестициди и излъги. Филип Морис Интернашнъл и Филип Морис Казахстан са преразгледали договорите си, за да могат да предоставят съответна защита на работещите за тях – и поемат ангажимента да създадат е, механизъм за жалби, а също така да обучават своите работници по отношение на своите права. Също имат ангажимент да създават е, летни лагери и да търсят начини за предотвратяване на използването на детския труд. В края на ноември се състоя конференция на гражданското общество и там присъства и Human Rights Watch. Непосред... Беше предвидена тази конференция непред... непосредствено преди срещата на високо ниво на ОССЕ. Там представители на гражданското общество трябваше да разработят стратегии за засилване на това общество, но и това няма да е част от официалната програма, а само израз на доброжелателство и желание да се създадат е, препоръки за работата на ОССЕ. Но е, в началото на октомври правителството е, поиска от председателя да бъде прекратено организацията на форума. форума бяха анулирани резервациите и макар, че подобни паралелни конференции са съвсем нормална практика по време на срещи на високо ниво, правителството реши, че това е политическа заплаха, която има за цел да подкопае официалната среща. Ние разбираме, че е, правителството има за цел да направи сигурността свой приоритет по време на организирането на подобна среща, обаче това не може да бъде претекст за е, спиране на организирането на конференция на гражданското общество. Затова призоваваме Европейския парламент да си съд сътрудничи с организаторите на конференцията на гражданското общество и да подкрепи нейното провеждане във всички случаи. Благодаря. Благодаря за информацията, която ни дадохте. Аз знам, ваши, познавам вашия активист лично и знам именно, че точно по този начин се отнася вашето правителство с а, представителите на гражданското общество и ние определено ще се върнем на тази тема. Председателството на ОССЕ от страна на Казахстан е свързано и с ангажименти за прозрачност и демокрация, но не виждам от това, което чух, доказателства за това. Затова аз сега е, давам дум на, думата на госпожа Джаклин Хейл. Благодаря. Благодаря за предоставената ми възможност да говоря днес пред вас. Аз не искам да повтарям още веднъж казаното от колегите, а желая да се концентрирам върху темата председателство в ОССЕ – аз искам да кажа съвсем открито, че това е пример за един фатален шанс. Ние имахме надежда, че ако Казахстан поеме председателството на ОССЕ, ще се подобри състоянието на правата на човека в страната, обаче за съжаление тези очаквания останаха излъгани. Предишният външен министр Тачин направи изявление в тази насока, но за съжаление нищо не беше направено. Също и свободата на медиите искам да спомена, по-специално на печатните медии и темата свързана с декриминализация на страната. Очакваните стъпки не бяха предприети. През февруари тази година бяха закрити две популярни блок платформи в Казахстан и същевременно с това правителството назначи контролен орган, който е твърде непрозрачен по своите функции, за да установи какви екстремистски движения има в страната. За съжаление, тук яснотата е твърде малка и това дава основание за състоянието на гражданското общество в Казахстан. Колегата от Human Rights Watch говори за състоянието на журналистите, които бяха поставени под натиск от правителството миналият месец Рамазан Дей също беше поставен под натиск. Той е свързан и с Канаби Паблук, един киргизски журналист, който беше е, хвърлен от висока сграда в Алмати, обаче пада но всъщност той е бил окован, поставени са му белезници на ръцете и на краката и този случай така и не стига до обществеността. Има редица случаи за ограничаване на свободата на словото в Казахстан, въпреки че, както казах, Казахстан желая да се концентрира върху толерантността, когато води председателството на ОССЕ. Съществуват съответни административни разпоредби за религиозни дейности и налагането на наказания в тази връзка. Има случаи на налагане на цензура над литературни произведения, има и случаи на религиозни сериозна нетърпимост, има също така и изказани заплахи, наложени парични наказания срещу отделни лица, представители на религиозни общности. Също така е, има случаи на задържане на представители на религиозни общности, които и извършват доброволни социални дейности. Също така има опити за отнемане на собствеността на религиозни общности. Колегата говори е, във връзка с среща на върха е, на ОССЕ. Европейският парламент трябва да е, изпрати свой представител при властите в Астана. Що се отнася до съдебните производства, колегата от Human Rights Watch описа случая, е, е, Бени Чартис, е, изтезанията. Това е сфера, където ние продължаваме да имаме надежда, че ще бъдат взети конкретни мерки. Изтезанията продължават да бъдат широко разпространени. Онези, които налагат изтезания, по принцип остават безнаказани в Казахстан. Това беше изобличено и в миналото специален доклад на ОССЕ по темата изтезания, но през 2009 година имаше и съответно решение на Европейския съд по правата на човека, свързано с един случай в Украина и от него става съвсем ясно, че предаването на лица на държавата Казахстан е свързано с опасност те да бъдат изтезавани. И сега стигам вече към края на своето изказване. Искам да посоча съществуващите шансове, които Европейският съюз има по отношение на това да окоръжи Казахстан по пътя му към Европа Казахстан изготви план за спазване на правата на човека и ако този план бъде изпълнен, ще се стигне до реално подобрение на правата на човека. Там ние апелираме към Европейския съюз и в частност към Европейската комисия да настоява този план да бъде приведен в действие и при а, разговорите с компетентните органи там да се споменава и обсъжда този план. Ние също бихме приветствали регионът около Казахстан да осигури необходимата правна сигурност. А, която се изисква от Комитета по изтезанията към ООН и накрая искам да помоля колегите в Европейския съюз да окажат е, натиск върху правителството на Казахстан, не само да подписва и да спазва международни споразумения, но и в действителност да подобри ситуацията е, на правата на човека там и е, също така правителството да упражнява необходимия контрол и да изпълнява политика, която да се ползва с подкрепата на обществеността и неправителствените организации и да се използва среща на върха на ОССЕ в Астана и решенията там. Това е много важно, защото е, бавно изтича мандата на Казахстан по отношение на председателството на ОССЕ и трябва да се подобрят правата на човека там. Вие казахте това, госпожо председател. Казахстан естествено има интерес да а, получи председателството на а, съвета по правата на човека и от а, времето на председателството си на ОССЕ Казахстан трябва да си направи необходимите изводи и да получи подкрепа от а, други азиатски държави. Докато а, няма подобрение на ситуацията в а, страната, ние ще работим за нейното подобрение. Благодаря. Uh, um, Благодаря. Отбелязваме си вашия коментар за това, че не се, изпъл... не се изпълнява плана за спазване на човешките права и също за необходимостта от правни гаранции. Сега искам да поканя господин Айнор Курманов, председател на Организацията за човешки права Талмас, Както казах, днес той е тук независимо от големите трудности и голямата опасност лично за него. Господин Корманов, можете да говорите на руски, моля. Благодаря. За мен е чест да мога да се изкажа е, от името на Общественото сдружение Алмаз на независими профсъюзи и правозащитни съюзи против е, е, произвола, а също така и коалиция на гражданско официално движение е, под названието е, Казахстан 2019. Искам да изкажа альтернативна гледна точка, различна от официалната пропаганда и изказвания на правителството на Казахстан, за това, че е, Казахстан се с бързи темпове, като че ли върви към демокрация в страните, където и че в страната има демократични изменения в законодателство, но това няма нищо общо с действителността. И нито едно от обещанията, които са направени от представители на правителството в Мадрид през 2007 година не беше изпълнено. Ставаше въпрос за свобода на сдружение, свобода на словото, на водоизлиянието, също така на политическа и обществена дейност. Независимо от това, че в Конституцията на страната има право на свободно мирно сдружение, е, всъщност в 90% от случаите властите отказват на обществените организации, на партиите, на синдикатите да организират мирни събрания е, и всички активисти, които участват в е, протести, през които няма предварително разрешение, винаги биват арестувани и това неколкократно се е случвало с мен тази година и миналата година обикновено има административни наказания за десетки активисти, срещу които е, е, е, към представители на нашата организация, която аз представлявам, тази година при активното участие на властта повече, десетки синдикати са, представители на синдикатите са били обвинени в незаконни протести. До сега не могат да се регистрират партии от опозицията, а зад народ Народната партия Олга, е, които по този начин не могат да вземат участие в предстоящите парламентарни избори. Е, освен това, е, закона оповестява доколко може да се използва интернет. И блоговете и възможностите за четър са само за журналисти, които представляват официални медии. Примерно, вестник Република не може да се печата от нито една издателска къща, защото е забранена от властта ето е, всичко излиза е, почти на сам издат. Е, защото нито една печатна база под давление на властите не може да използва този опозиционен вестник. А също така и видеопортал също е под наблюдение на финансовата позиция и е, много е, съдилища е, са обвинили обвиненията в тероризъм, докато в страната официално не е имало един терористичен акт. От една страна стоят хората, които са репресирани в специалните служби, състои в това, че те са членове на различни ислямски организации и течения, обаче те са от мирен характер. Властта на Казахстан нарушават и конвенцията на ООН е, за е, е, статута на бежанците. 29 бежанци от Узбекистан са арестувани и ще бъдат екстрани в Узбекистан Узбекистан, където ги чака смърт, е, неизбежна смърт. Едновременно с това в Казахстан е, в предприятията при закрити врати се използва детски труд и правилно беше посочено това в доклада на Human Rights Watch. Фактически е този доклад на Human Rights Watch също е забранен. А, всъщност сайта в интернет е забранен в страната. Нямат право на образование деца на трудови емигранти. А към собствените граждани сега държавата възвръща института на преписката, която всъщност ограничава свободата на движението и е още по-дискриминиращо, отколкото бившия Съветски съюз. А какво да кажем за затворниците в Казахстан? Казахстан и за техните права. Е, е, Казахстан е, не се е удалечил много от изтезанията на затворниците от голага на Сталин. Системата на лагерите, която съществувала по времето на Сталин. Останали са така наречените групи за вътрешен ред, където има престъпници, които са свършили углавни престъпления и които се използват срещу останалия контингент. В в тази страна е имало е, много протести на затворниците срещу храната и условите, при които е, са подложени. И е, много често има обвинения в съучастничество. Така, например, на 9 август са използвани масово методи от нацистски концлагери, като, например, постоянно маршируване в студ и в жега, в е, площада на затвора, а освен това носене и на е, гранити. Е, там са задържани така наречени затворни затворници. Там имало масови протести и пресата е използвана и властта е използвала войска и няколко стотици са били прибити от бой и някои от тях са били прибити до смърт. Един се е бил самоубил. И всъщност властта никога не е казала колко човека точно са загинали. Независимо от това, е, че правителството говори, че се либерализира системата, има страхотни репресии. Правозащитниците обикновено публикуват предсмъртните писма на тези, които са загинали в затвора. Независимо от е, всичко, което се твърди, има доказателства е, и за убийства, и за изтезанията в затворите и в лагерите в Казахстан. Ръководителите обаче на последните никога не е понесъл наказание посланието. Убийството на Сергей Путин, на Молдоханов, Мухамед Калиев е, и това, че Максим Кажан е доведен до самоубийство, както и на други затворници, не трябва да бъдат забравени, а отговорните лица трябва да бъдат привлечени на съд. Днес трябва да се обедним срещу и да се противопоставим на произвола. Е, известен правозащитник беше осъден на 3 години за клевета е, и има 100 дни и задържане, когато са използвани сред средновековни методи за изказване. За съжаление, той е, беше, той загуби собствения си живот. Днес ни разпространяваме доклад е, за състоянието в затвора и лагерите в Казахстан. Нека сега да се спрем на политическите репресии. Е, в затворите и в лагерите има обществени лица, които страдат за политическите си убеждения, като редактор на вестника който е обвинен за това, че разпространява държавна тайна. Национален писател и поет Арона Табек е, който е задържан е, за това, че защитава правата на вътрешните иммигранти. Евгений Жот, вече говорихме за него. Те е, системно започват открити провокации, които са организирани от спецслужбите срещу политическите и синдикалните дейности. Има физически нападения и после ги обвиняват в хулигански прояви или в неподчинение на полицията. Е, две години затвор е, са били наложени на е, опозиционен деятел, който е бил убит от бивши сътрудници на полицията през май обаче е бил обвинен е, и представен пред съд. Има видео е, е, и снимки, където става ясно, че той е абсолютно невиден, обаче казахстанския съд не иска да вземе под внимание видео и фотоматериали. Ние ги съхраняваме и можем да ги разпространим за тези, които искат да ги гледат. Подобен сценарий от 4 години се прилага към Арман Нарумбаев, който е бил обвинен в злостна съпротива на полицията и обида на съдилищата. А всъщност е, на 1 май той е казал Назарбаев върви си. Това е бил лозунг. И сега Назарбаев има 50 дни гладна стачка и трябва да е, видите видеозаписи, където трябва да видите е, как той е обидил съдия, обаче това негово искане до сега не е удовлетворено, няма достъп до близките си, административен арест е, е под обвинение за хулиганство, е, е бил наложен на Игор Колов, е, е, който е синдикален лидер. Той е, при него има предизвикан сътресение на мозъка. Първо полицията загуби неговото е, заявление, а после е, е, се намериха 15 следи от бой по тялото му. Е, след това той беше затворен в полицейската машина е, и много лица са били изведни към края на града и са били избити без следа. В края на август беше арестуван Вадим Карамшин, известен правозащитник. Аз току-що говорих, за да няма среща с делегация на Европейския парламент и в частност с Джак Хиденсон. На този фон не се разследват реални факти за физически нападения към лидери на опозиционни партии, обществени обвинения, представители на медии, известни общественици преди две седмици беше взет автомобил на и вместо да проведат разследване, чрез полицията и лекари са е, похитирали този е, активист и е бил изпратен в е, психиатрично отделение. После, е, след, после лекарите са отказали да го направят, намесили се правозащитници, той е освободен, но сега е, властите в тази област искат да му отнемат квартирата. Е, и така бяха открити факти на физическите нападения срещу него. Е, сега живота му е в опасност. Е, има физическа заплаха и към десетки, към десетки активисти на независими профсъюз, профсъюзи. Двама от тях сега са в болница. Имаше и покушение във Варшава миналата година, обаче така и не са намерени нападателите преди седмици е, е, е имал е, е, е, обиск на а имало пожар, е имало пожар е, в компартията е, и се предполага, че това е провокация е, и се търсен наркотици. 800 лица е, продължават е, протест, който продължава и под натиск на работниците, на правозащитниците, един от тях е освободен, обаче делото срещу него продължава и той всеки един момент може отново да попадне в съда фактически към всички инакомислищи е, активисти има терор и репресии, независимо от това, че Казахстан става председател на ОИСР. Искам накрая да кажа, че в страна има много представители на правозащитни организации, специални докладчици от Комисията по правата на човека, е, но те не разглеждат въпросите за правата на човека е, както трябва и нито един от политическите институции и правозащитни е, организации не правят системен анализ в промяната в положението и свободата и правата на човека в Казахстан. Е, има 50 параграфа в Хартата по правата на човека на Европа, но за 4 не се говори и положението се влушава в Казахстан. В частност, например, лишата нямат право да получават информация. Казахстан на 162 място по данни на репортери без граница е, по свобода на печата, докато преди няколко години беше на 125 място. И в заключение, Искам да кажа, че е, властите на страната казват, че кандидатите в изборите могат да участват в кампания, обаче тази година се е прия закон за лидери на нациите и е, се дава неограничени права на пожизнения президент на страната на Зарбаев, е, включително и вето върху бъдещия президент. Така че има пълно раз... Е, несъответствие между това какво говори правителството и какво прави. Thank you very much for this, uh... Uh, Благодаря, господин Кулманов, за ваше съобщения. Правителството на Казахстан е изпратил представител на Министерството на правосъдието, господин Марат Бегетаев. Моля ви за няколко минути. Благодаря. Аз имам едно писмено изказване. Колко дълга е тази ваше писмено изказване? Защото ние ще раздадем писмени, е, писмените изказвания, но нямаме време да ви дадем за, раз, за разговор. Аз искам да се представя, защото смятам, че е важно и след това ще мина само по основните моменти. Добре, 5 минути, каза председател. Всъщност, моя случай е един много добър пример, който показва, че всеки, всяко лице в Казахстан има неограничени права и може да получи добро образование, добра работа и да работи за доброто на обществото. Аз лично израснах в обикновено семейство. Баща ми е обикновен офицер. After и след като завърших университет, получих стипендия от британското правителство и учих в Лондон, в економически институт. По време на съветското време това би било невъзможно. А сега, с бързото развитие на Казахстан, в момента, когато се развива сътрудничество с останалия свят, аз получих именно тази възможност. След това се върнах и започнах да работя в Министерството на външните работи, след това работих кабинета на министър-председателя, след това работих за Министерство за правосъдието. В момента отговарям там за реформите, включително за реформите на местата за лишаване на свобода. И аз всъщност израснах в едно село, където има три затвора. И хората от Казахстан знаят това място, то се нарича Заречни. Баща ми работеше там Извинете ме, но много ни е кратко времето, казва председателката. Има много важни повдигнати въпроси, затова искаме да чуем какво е отношението на Казахстан към положението на човешките права, как сътрудничат те с международните институции. Разбираме, че положението на хората сигурно се подобряват, но искам да чуем отговор по конкретни неща. Това беше председателката. Да, сега ще пристъпя към отговор. Аз е, не пренебрегвам отделните случаи, но мисля, че е важно да се отграничат основните постижения по въпроса за човешките права. Ние току-що преминахме през процеса на общо, общия преглед на съвета за човешки права на ОНЕ и получихме над 130 препоръки от този преглед. Ние приехме незабавно 100 от тях почти и след преглед е, приехме почти всички останали. Само 6 останаха за допълнително е, приемане, свързани и с финансиране. Казахстан от първия ден на независимостта си признава правото на лицата за техните основни права и се, се старае да изгради държава базирана на демокрацията и върховенството на закона. По отношение на изтезанията, Манфред Новак бе при нас като специален докладчик. Ние го поканихме на повторна визита и той е, лично каза, че Казахстан – е единствената страна, която е поканила един такъв специален докладчик на допълнителна визита, за да покаже кои е, препоръки вече са изпълнени и какво остава да се свърши. Дискутирахме изпълнението на тези е, препоръки, въведохме национален механизъм за предотвратяване на измъчванията в местата за лишаване от свобода. Сега планираме да извадим 36 формулировки за престъпен състав от списъка на престъпленията. И е, смятаме да въведем нови санкции, е, които да не включват е, лишаване от свобода в е, около 100 вида е, наказателни процедури. Казахстан е готов на всякакво сътрудничество. Ние имаме много плодотворно сътрудничество с международни организации за реформата на е, затворите, с международни институции. Много добре си работим с Мартин Новак. Е, четири пъти съм се срещал с него по време на неговата мисия. Готови сме за сътрудничество и бихме искали да поканим всеки, който се интересува, да дойде да ни посети. Много от случаите споменати тук от представителите на неправителствените организации всъщност са случаи, по които ние можем да ви предоставим нашите аргументи. Имам пълен комплект диконо документи могат да се срещнат днес и да обсъдат тези, всички тези неща в подробност. Така че ако са останали неща, които не можем да дискутираме сега, съм готов да се срещна с вас и да продължа дискусията. Но сега ще приключа. И отново искам да кажа, че ние сме открити за сътрудничество. Благодаря, господин Бегетаев. А сега е мой дълг да ви задам въпроса за конференцията на неправителствените организации, които трябваше да се да проведе паралелно с а, срещата на върха на ОСЕ. на 1 и 2 декември, а, както знаете, вашия президент ще се срещне утре с а, председателя на парламента и мисля, че ще е много добре за тази дискусия да разберем дали вие сте готови да се сътрудничи с с неправителствените организации. Цял след обед тук разговаряме по тази тема с представители на гражданските организации, които ни предоставят много информация и за нас е изключително важно да чуем дали вие ще се сътрудничите с тях, защото хартата от Хелзинки не може да бъде пренебрегвана така безогледно, защото цялото това измерение за човешките права е свързано с сътрудничество с гражданските организации. Може ли да ни отговорите на този въпрос? Да, аз съм наясно с това положение. И то е плод на пълно не... недоразумение. Е, хотелите в Астана, това е един малък град, бяха резервирани през август. Аз присъствах на една среща, където бе дискутиран този въпрос. И бе решено, че местните власти в Астана ще помогнат на организаторите да намерят място за конференцията. Но всъщност ще е много трудно да се намери свободни места в Астана в този момент, но все пак ние поръчахме на властите да търсят квартири в някакъв начин да се предоставя настаняване на участниците – и е, не е имало никаква заповед или никакви действия за е, прекратяване на тази е, конференция. Нека да се върна на, е, към госпожа Бер. Какво е вашето впечатление от тази, това обяснение? Доколкото аз имам информация и доколкото съм разговаряла с организаторите в е, предварит, по предварителната конкур... Е, конференция, те са били направили резервация, били са платили за, мисля, около 70 стаи и е, тази резервация е била анулирана. Не знам дали има смисъл да продължим точно този въпрос, да обсъдим. Е, е, въпросът е спешен. Да, ако обичате да... Има и друга информация. Летището в Астана ще бъде затворено на 1 и 2 декември по съображения за сигурност. Това също означава, че участниците в паралелната конференция няма да могат да напуснат града. Uh, така, мисля, че доколкото знам, последният депутат, който поиска думата по този въпрос, си отиде. Значи можем да пристъпим направо към изказването на комисията. Да, Централна Азия, ако обичате. So thank you, uh, Mrs. Chairman, Mrs. Uh, Chairwoman. Well, I will be... Благодаря, госпожо председател. Мисля, че мога да бъда съвсем кратък в оставащото време. Аз е, искам да се концентрирам върху председателството на ОССЕ и темите свързана с него. Uh, Както беше посочено, ние сме разочаровани от начина по който Казахстан изпълнява своите обощания в е, във връзка с политическите реформи. Казахстан кандидатства за председателството на ОССЕ, но не изпълни поетите задължения. Аз мисля, че е необходима по-голяма решимост от страна на Казахстан. Страната трябва да изпълни по-енергично политическият план за действие по отношение на реформите. Мисля, че промените, които бяха започнати от казахския парламент в избирателното право в закона за политическите политическите партии, закона за медиите. Всички тези промени не бяха в такъв вид, в който очаквахме, е, когато предоставихме на Казахстан председателството на ОССЕ. И тук трябва да посоча, че трябва да бъдат събрани още 40 000 подписа, общо 50 000 подписа. Всъщност 50 000 подписа са необходими, за да бъде учредена политическа партия там. Също така 7 бариера, за да се влезе в парламента, според мен също е много висока. Смятам, че трябва да се посочи като положителна страна, че е, беше създаден механизъм с който позволява влизане на втора партия в парламента, ако тази втора партия не получи 7% от гласовете на избирателите. Ние смятаме, че е, в закона за медиите са внесени само незначителни изменения и също така е, сме загрижени, че е, изобличаването продължава да бъде наказуемо деяние, т.е. да се квалифицира като престъпен състав в наказателния кодекс на Казахстан има много членове, които засягат честа и имунитета на длъжностни лица и ние сме загрижени от това, че продължава да има случаи, при които независими вестници не могат да отпечатват своите броеве, защото им се пречи. Ние искаме да посочим, че влезе в сила рестриктивен закон по отношение на интернет. Според нас това вече е ограничение на свободата на словото. Сега по а, закона за доброто управление смятаме, че за парламентът а, е, трябва да е, внесе такива изменения в закона, които да дадат възможност за истинско общинско самоуправление. Ние изобщо сме разочаровани от е, начина по който се изпълняват обещанията дадени в Мадрид. И накрая още една тема. Влизане в сила на закона във връзка с нацията. Ние като комисия, като Европейска комисия изслушахме чухме аргументите на президента Назарбаев. Това бяха аргументи, които той посочи е, във връзка с е, отказа да подпише законопроекта. Обаче ние бяхме изненадани, че този закон все пак влезе в сила и съвсем откровено казано този закон съдържа много аспекти, които не съответстват на стойностите, на ценностите на ОССЕ и е, това в никакъв начин не подпомага процеса на демократизация на Казахстан. Благодаря, госпожо председател. Сега е, благодаря на Европейската комисия, казва председателя, благодаря и на е, всички за предоставената информация по време на това кратко изслушване. Аз искам още една информация да ви предоставя от това информация от кабинета на председателя Бузик. Европейският парламент се радва на открит е, обмен е, с е, Казахстан утре по време на срещата с председателя Бузик и се надяваме, че дискусията ще продължи. Също така ние ще останем в контакт с господин Форманов и очакваме, че няма да има репресии срещу него. Говори се днес много за обезпокояващи неща и какво всъщност означава, каква е цената на това да изразите свободно мнението си в Казахстан. Надяваме се, че тази паралелна проява на гражданското общество ще се състои, защото тя наистина ще бъде много полезна проява и на нея ще може да се е, дискутира как ОСС е, още повече може да е, даде своята подкрепа за спазване на правата на човека. Благодаря.